Uh, dear members, uh, Уважаеми членове, уважаеми е, оратори, за мен е удоволствие да председателствам това заседание по, на Комисията по човешки права и свободи. Е, е, госпожо Холмайер, само няколко дни думи, ако обичате. Е, сега казах удоволствие за мен да ви приветствам и да говорим по темата правата на човека в Унгария. Превод има на датски, гръцки и хърватски. За съжаление на тези три езика превод няма да има на това заседание. Заседанието е, се пода, предава по е, е, интернет, така че е, ще бъде записван е, е, всичко, което тече в е, залата. Е, е, е, е имаше идея да се проведе тази дискусия е, в комисията Либе. Бях замолен да е, организирам това. Координаторите на политическите групи решиха, че да се организира публично изслушване, за да се чуят експерти, които да ни представят мнението си за положението на нещата, може би е най-удачният начин на действие. Въпросите, е, които бяха изтъкнати, бяха намесата в работа на НПО, които се занимават с грантове от Норвегия и свободата на медиите. Очаква се да се засегнат и други свързани с това въпроси. Сега има промяна в програмата. Първият оратор, господин Тамаш, от Civil Union Forum, няма да може да присъства днес. Списъка на ораторите е, е получил съгласието на всички координатори на Либе. Ще дам думата на е, ораторите за по 10 минути, след това е, ще дам думата за е, дискусия. Госпожа Холмайер от НП е поиска думата за процедурен въпрос. Исках да се изкажа по дневния ред, тъй като в рамките на тези е, е, е, изслушвания виждам един сериозен проблем – и нарушаване правата на е, НП и ЕКАРА. Е, как според нас, е, преди, преди няколко дни разбрахме, че Фриц няма да може да присъства, защото е възпрепятстван и защото е, е, в такъв случай би било добре друга е, неправителствена организация, е, дали някакъв научен институт или каквото ще да е, да бъде други, друга институция не, не, нямаше достъп до тази зала, тъй като по настояване на зелените и социалисти демократи не се е, допусна е, промяна на мнението на координаторите. А координаторите вчера не бяха в състояние да разговарят с мен. Е, смятам, че това е нетърпим начин на действие, да се провежда изслушване, което е едностранно. И второ, в момента, че в, в, момента в Унгария тече е, дело, процес, е, е, свързан с тази тема, е, така че в момента има е, е правосъдие е, съдебна процедура и а, мисля, че е, след като съдилищата в Унгария са независими, е, дали в Унгария, Чехия или Румъния тези дела е, текат независимо от всякакви политически съображения, така че за нас от НП е, е много трудно да водим, е, е, беше много трудно да водим разговор с координаторите. Вчера не получихме отговор на молбата ни, макар че бяхме помолили. И ако говорим за демокрация, би трябвало точно в парламента да упражняваме демократичните правила и норми. Затова бих искала да разбера, да, да обява и пред координаторите на другите групи, че в бъдеще е, ние настояваме от НП е, да участват е, поне трима души, ако наистина имаме демократични правила и се придържаме към тях, трябва наистина да, да ги спазваме. Не може един научен институт да няма право да присъства, да няма достъп в парламента и да има възможност да разговаря с нас е, наистина доста, доста, бих казала, позорна на ситуация. Е, Thank you, Mrs. Holmeyer. My um, sense of this is that uh, I was very clear. Е, да, аз ясно казах, че uh, Списъка на изказващите се е, е получил съгласие на всички координатори от Либе. Тоест имахме заседание, на което демократично се споразумяхме около този списък. Вие, вас ви тревожи това, че НП не са доволни от е, поканените от е, участниците в този списък и това, че е, не участват достатъчно хора. Но преди да продължим с този процедурен въпрос, само да отговоря на възражението на НП. I'm just responding to your point of order. Um, so on that basis, um, the EPP is... В такъв е, случай е НП предпочита да не участва, доколкото разбирам, но наистина демократичното решение на всички координатори бе ясно изразено е, и в този смисъл конференцията може да провери, продължи, тъй като е, е взето демократично решение. Е, сега, моля, имайте търпение. Ако открие сега дискусия на всички координатори, координатори ще се повтори всъщност решението, което вече бе взето. Повтарям, това беше демократично взето решение на всички координатори това, което а, мога да направя тук е да а, дам възможност на НП да участва или не, както преценят. Ако те решат да не участват, а, това е приемливо, но повтарям, демократично решение бе взето от всички координатори, а, така че можем да продължим с изслушването. А, НП споменаха и Екаре, приемливо е за нас, ако искат и те да не участват. Okay, I've responded. Can you, uh, Mr. Kirkhope, could you just be patient for one second and I'll just finish my point. So on that basis... uh, за една секунда uh, само търпение и ще продължа. Uh, при това положение конференцията може да се uh, проведе. Ако други желаят да поставят някакъв въпрос, могат, но решението, което uh, взема председателя е, че конференцията може да продължи възоснова на решението на координаторите на Либе. Uh, и съгласието на всички политически групи. Е, решението е, се предава е, по интернет, така че всички могат да проследят дискусията. Ако обичате процедурните въпроси до една минута, за да не раз... Аз бих ограничил процедурните правила. Е, точки. Е, искам само да е, изтъкна правния аспект на нещата. Тази дискусия не ме вълнува особено, но аз си давам сметка, че втората точка, която постави госпожа Холмайер, за правните, за делата, които текат в момента в Унгария които, в които са засегнати и някои участващите в това събитие. Не знаех за това, но наистина може би има елемент на обида на съда в това и някакво накърняване на, на, на тази, нарушаване на тази процедура, предвид на това, че това е публично изслушване. Е, защото това, което се е, върши тук е, е открито и видимо и за публиката, но и за съдилищата. Така че би трябвало да бъдем много внимателни в този случай и това ме смущава леко. Не бих искал да наклоня везната в една или друга посока, но просто искам да изтъкна правния аспект на нещата. От правна гледна точка малко ме смущава това. Благодаря за процедурния въпрос. Аз с удоволствие смятам, че можем да продължим изслушването. Ако имате е, процедурен въпрос, минута. Да, много ясно изтъкнахте е, процедурната страна на нещата. Единственото, което искам да кажа е да изкажа съжаление, че е, при такова кратко предизвестие една от поканените НПО отказа да присъства. Сега НП иска да замени това на НП с две неправителствени. Ние взехме решение, координаторите, в, с пълно съзнание, включително НП, е, че при такова кратко предизвестие не е възможно да бъде разрешено присъствието им. Можеха, можеха да бъдат заменени от едно, е, една неправителствена, но не две е, други. Е, много съжалявам, че тази е, комисия и парламента е, ще че обществеността ще гледа нас като деца, които си играят на демокрация. Това не е така. Ние сме Европейския парламент и би трябвало да продължим с изслушването, както то е предвидено. Благодаря. Благодаря ви. Е, е, без, е, не ме изненадва, че още три процедурни въпроса са поставени и е, смятам да спрем до тук. Ще дам думата на тримата, след това ще се върна на госпожа Холмайер за окончателни заключителни думи. Казах, това е крайния е, вариант на списъка на желаящите да поставят процедурен въпрос – Процедурен въпрос ли желаете да поставите? Значи приключваме с процедурните въпроси. Господин Джорик, имате думата. Е, благодаря. Бих искал отново да кажа, че днес е, сме се събрали за да говорим е, за правата на човека в Унгария, а не за демокрацията в Унгария. Разликата е съществена. тези, които говорят тук, е, трябва да а, е, говорят за това дали е, се осъществява злоупотреба с власт или така нататък. А, сега, в крайна сметка, това правителство в Унгария е избрано а, по демократичен начин, с съответно демократично мнозинство. Е, разбирам това, което казва е, госпожа Холмайер. Е, аз се солидаризирам с нея. Когато говорим за една държава, не би трябвало да попречим на една голямо мнозинство от представители тази държава да присъстват. Не би трябвало да ги игнорираме. Благодаря. Благодаря сега Софи Интервел. Съвсем накратко, НРП и ЕКАРЕ е, са прави, като казват, че трябва да спазваме процедурните правила в този парламент. Трябва всеки да има право да бъде чут и слушан. Но аз също съм критично, аз също съм критично настроена към всякакъв вид натиск, преследване на НПО и така нататък. Медиите също и аз възприемам този подход също и бих искала НРП да бъдат малко по демократични. Това не беше точно, председателя, това не беше точно процедурен въпрос, но е, сега е, последната, последния процедурен, е, е, последното процедурно изказване. Госпожо Линичак, надявам се, че вашето също е процедурно изказване. Благодаря, господин председател. Искам да повторя следното. Решението за това изслушане бе, последва е, дискусии и резолюции, които сме правили този парламент. И както бе казано и преди, това беше е, консенсусно решение на всички координатори, включително и на НП, да проведем е, това заседание с такъв панел е, и е, съгласихме се около списъка на поканените. Е, Гое също из, е, предложиха някои е, участници, които не бяха прияти. Така че да не започнем сега да се противопоставяме ляво-надясно и обратното. Е, Имаше консенсус в, е, на заседанието на координаторите на Ливе. и като е, заместник председател на парламента и част от бюрото да кажа, че ние също се споразумяхме, че е, е, за това да проведем това заседание по предложения начин. Съжалявам, че господин Фриц а, е, е, не, няма да присъства. Той каза, че не иска да присъства. Съжалявам за това. А, е, би било жалко и ако не напуснат залата, защото след като е взето решение на координаторите с консенсус, много моля да се съобразяваме с това. А, и сега да обобщим а, преди това госпожо Халмайер. да, аз съм малко изненадана от това, че ми се преписват различни имена. Аз нямам никакво намерение да прекъсвам изслушването. разбира се, то трябва да се проведе и да не бъде дебалансирано от това. Ние нито за миг не сме мислили да го спираме нито сме говорили за това, че не трябва да чуем тези, които присъстват, да изслушаме тези, които присъстват тук. Просто искахме да има е, баланс между е, участниците. И е, освен това, това не беше искане на, на е, НП, на НПО-тата, които искаха да бъдат представени. Две от тях. Това желание е, тук. Е, предадахме на ръководството и на е, другите групи, е, защото е, мисля, че писмото е на разположение на всички. Писмото на господин е, Фриц е, гласи не, че той е възпрепятстван, а просто, че той няма да дойде, защото това заседание не е представено достатъчно. На това изслушване не са представени всички страни балансирано, по един балансиран начин. Е, така че ние не се противоставяме, противоставяме на това, е, на провеченето на е, това изслушване, но се надявам, че със същата ангажираност от страна на Чехия и Румъния присъстват съответните хора. При координаторите не се обсъди много задълбочено този въпрос. Задоволихме се с едно писмо от румънското правителство. Това, което искам да кажа е да не да не е, е, кривнем в една или друга посока, а просто да има баланс между представителството на всички държави членки. И казах отново, е, текът дела, е, тече дело в съда и с нашето изслушване не би трябвало по един или друг начин да повлияем на е, делото. Това е единственото. Аз не заплашвам никого, ние нямаме нито за миг, нито за миг не сме мислили по някакъв начин да възпрепятстваме провеждането на това изслушване. Благодаря, госпожо Холмайер. Е, да, дадах ви достатъчно възможност да е, е, представите позицията на НП. На 17 декември 2014 година, повтарям, имаше единодушно решение на координаторите вие имате пълното право като представител на НП да споделите своите, това, което ви смущава. Вие не всъщност вие сега не, не, е, нямате за цел да е, осуетите е, това изслушване, просто да не участва НП възоснова на възраженията, които повдигнахте Възоснова на решението на координаторите на Либе, е, ние е, трябваше наистина да вземем е, предвид това. Аз поемам отговорност за този правен аспект на е, нещата. Сега два важни процедурни въпроса бяха засегнати. Смятам, че можем да продължим с изслушването. НП е, отговаря за себе си, дали да присъства или не. Така че, госпожо Холмайер, ви, е, вие поемате отговорност за. Е, е, действате си от тук нататък, но е, останалите групи е, би трябвало да продължим въз основа на решението 17 декември 14. Госпожа Мора, директор на Окотарс Алапитвани, ще започнем с нея. Госпожо Мора, 10 минути имате на разположение. Заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря, че ме поканихте на това изслушване. Аз съм представител на Унгарската асоция... фундация за екологично партньорство. И е, моята цел е да поговоря за положението на гражданското общество в Унгария и с е, спорната ситуация през последната година, последните няколко години. След е, около десетилетие, десетилетие на сравнителна стабилност, е, през последните 2-3 години се е, сблъскахме с промени и несигурност за гражданското общество в Унгария. Стана доста трудно да се работи. Промените бяха свързани с външни фактори, промени в правната среда и промени в финансирането. В началото на 2012 година бе прият нов закон, който предизвика трудности за неправителствените организации а, при спазването на правните изисквания. Увеличиха се административните изисквания, бюрократичните изисквания за управляване на НПО, а също времено източници на финансиране, които традиционно са били на разположение на неправителствените организации, започнаха да изчезват или намаляват. Тези промени не унищожиха гражданското общество, но доста го затрудниха. Бяха една след друга в много кратък период от време и в крайна сметка се стигна до доста голямо отчаяние и пасивност у гражданското общество. Какво правят неправителствените организации сега? Ами живеят ден за ден вече не могат да си позволят да работят по стратегия. Няма начин да се включат и младите. Обикновено се работеше с петиции, комисии, кръгли маси, но те станаха все по-слаби като средства е, за влияние, е, тъй като е, бе трудно да се организират. Обикновено се предоставят услуги в областта на образованието и социалните услуги, но вече няма средства за това. И така, в крайна сметка, условията за работата на неправителствените организации – и начина по който НПО-тата възприемат тези условия значително се промениха през последните няколко години. В началото на 2013 година започна работа на Норвежко-Европейския фонд за грантове. Норвегия, Исландия и Лихтенштайн – членове на Европейската економическа зона предоставят средства за подпомагане на по-слабо развитите економически страни в Европейския съюз. План... Програмите работят в 16 страни с цел премахване на економическите и социални неравенства. В Унгария тук говорим за по-малко от 10% от средствата за фонда за неправителствени организации. Цялостната цел на този механизъм е да засили гражданското общество, за да може то по-добре да допринася за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие. Тези цели бяха заложени от източниците на даренията, заедно с Европейската комисия и в договореност с страните получателки. Фонда за неправителствените организации не само в Унгария и, там, и във всички останали страни, където действа, се управлява от консорциум, от четири независими фундации, има секретариат на финансовия механизъм и той е съвсем целенасочено независим от държавата. В Унгария има 4 члена. Ръководството е моята фундация и се подкрепят проекти в 7 тематични области. Както казах, фонда започна да действа в началото на 2013 година е, по-настоящем вече е имало два кръга е, искания за предложения за проекти. 270 е, НПО-та са получили подкрепа и още 120-130 ще получат подкрепа на третия кръг, който предстои. много проекти се провеждат благодарение на подкрепата на норвежките грантове. И а, всъщност това е в полза на десетки хиляди маргинализирани хора в Унгария, които принадлежат на уязвими групи. Става дума за роми, за бездомни хора, за бедни хора и за хора принадлежащи на различни малцинства. Повече информация ще намерите на нашата веб страница. Тази програма обаче стана център на доста спорни дебати миналата година. Всичко започна през лятото на 2013 година, когато се публикуваха някои статии в един седмичник, който твърдеше, че е, неправителствените организации са свързани с, опозиционната парт... с опозиционни партии в Унгария, по-конкретно ЛМП и а, е, с Сорос. Програмата набра... А, е, атаките срещу програмата се задълбочиха, когато унгарският министр е, написа писмо до, министра, до своя колега, министър по европейските въпроси в Норвегия а, с възражение. Медийната кампания продължава и трябва да се подчертае, че фундациите, които управляват Фонда за неправителствените организации, нито веднъж не са били. А, до тях нито веднъж не се е допитвало правителството пряко. Нито веднъж не сме получавали въпрос за това как се разпределят средствата, за какви цели. И нито един път не са се допитвали до нас по въпросите, по които ни критикуват. Всъщност, медиите задвижиха един процес, който доведе до активиране на контролните агенции на, на унгарската държава, за, които контролират а, правомерността на работата на неправителствените организации. През юни започна разследване, което продължи през лятото, без а, да има обаче правно основание за това разследване и без съответната агенция да има правомощия да се занимава с този фонд за неправителствените организации. Защото нито по международното право, нито по унгарското право тази агенция има каквито и да било правомощия. И така, малко след това бяха формулирани обвинения в престъпления. Те бяха изказани от правителствени лица, представители. Въпреки, че е, контролните служби не бяха стигнали до е, заключението, че има каквото и да било каквато и да било неправомерност при приложението на фонда за неправителствените организации. Тоест, е, очевидно е, че презумцията за невинност не се спазва обвиненията в престъпления доведоха до още по-голяма ескалация, когато през септември имаше а, на практика нападение от страна на полицията върху нашите офиси а, и бяха иззети компютри и документация. Предполага се, че това е за целите на разследването, но от тогава насам нямаме е, никаква яснота какво се случва с това разследване. Реално съдебни е, обвинения няма. Предполага се, че тече някакво разследване, само че от края на септември до сега е, нито един представител на участващите неправителствени организации а, не е бил разпитван от каквито и да било разследващи органи. В края на октомври повторно бяха изказани обвиненията за злоупотреба със средства от бюджета има доклад от 40 страници, но в него няма нито един конкретен факт или доказателство, което да подкрепя тези обвинения. Целият доклад се състои само от общи твърдения. Медиите дискутираха широко темата но нещата не приключиха до там. Всъщност, нещата продължават да се развиват. Не знаем въобще на къде ще отидат, но е очевидно, че а, цялата тази кампания има за цел да покаже на неправителствените организации в Унгария, които посмяват да говорят от името на маргинализирани части на обществото, че това може да е опасно за тях. Изпраща се ясно послание на унгарските неправителствени организации за това, коя неправителствена дейност е приемлива за правителството и коя не. И там, където говорим за защита на правата на човека и а, за, защ... а, наблюдение на правомерността на действията на правителството, а, тези две теми също са неприемливи. 13 е, неправителствени организации влязоха в списъка на правителството на проблемните, както ги наричат те, НПО-та. Това е списъка, е, виждате го пред вас. Но за мен нещата стоят така. Ако има е, неправителствена организация, която работи добре и правомерно в една страна, а, и правителството я набележи като неприемлива, това сама по себе си е атака срещу целия неправителствен сектор. Благодаря ви много. Благодаря. Следващият оратор е Тила Монг, редактор на atlazo.hu. Заповядайте. Thank you very much uh, for... Много благодаря за поканата. Аз съм журналист и работя в областта на разследващата журналистика и съответно близка до нея неправителствена организация, създадена на времето именно по въпросите свързани с печата. Ние контролираме положението с медиите в Унгария. Моята презентация е насочена към случващото се в унгарския преспечат, ако мога през пейзаж, ако мога така да се изразя, тъй като смятаме, че има, макар и неуловима, но цензура. И... Не, това е характерно за авторитарни или квази авто, авторитарни държави. Има заплаха върху независимостта и разнообразието на пресата. И това е системно явление. Това ще бъде основното, което ще се опитам да ви внуша с моята презентация. Това не е случайно. Първият мини... министър-председателят сам изрази именно това по време на посещение в Румъния и Трансилвания миналото лято, а именно, че целта му е да установи държава, където демократичните права трябва да, под, да са второстепенни спрямо националните интереси. С други да ми пълно, първо националните интереси, след това демокрацията. И цитираше в същото това представяне Турция и Русия като примери, като образци, които е, Унгария трябва да следва случващото се в унгарските средства за масово осведомяване не е ново. Началото му води от 2010 година. Спомняте си, може би, въвеждането на така наречения закон за печата. Вдигна се много шум тогава, включая и в европейските институции. именно този закон създаде рамката на случващото се от тогава на сетне. Законна, рам, законова рамка на първо място и на второ второ място системно поведение. Най-напред трябва да подчертая преобразяването на държавните средства за масова информация. Обикновено те преминават от държавни към обществени средства за масово осведомяване. В Унгария този процес не е а, така и Путин би бил много доволен, ако гледа унгарска телевизия, защото ще отчете, че там нещата са даже по, вече под контрол от Корея. Тук на фотоса може да видите кадър от предаване, в което се правят економически анализи на ситуацията, на БВП и така нататък. Това е канал за новини. Но независимостта на държавните, на обществено-публичните средства за масова информация никога не е била достатъчно голяма, за да им позволи осведомяване според, по тяхно усмотрение. То трябва да отразява правителственото виждане по въпроса, по който предават и също се превръща в правителствен уръжи за правителствена пропаганда. Погледнете, ако обичате слайда и ще видите астрономическият бюджет, който се предоставя на публично правните средства за масово осведомяване, т.е. унгарските дънакоплаци плащат огромни суми пари за финансиране именно на този вид предавания, които нямат нищо общо с европейските стандарти. Държавата непрекъснато влияе и изкревява пазара на средствата за масово осведомяване и дори на рекламите. Миналата година, например, имаше концентриране върху един единствен една единствена медия и именно на слайда може да видите, че 80% от данъците събрани от държавата от бранша принадлежат именно на този информационен канал. Всички останали са второстепенни, т.е. един единствен една единствена медия е в центъра. Защо точно тя? Ами защото промени начина си на предаване през последните две години. На времето бе по- фокусирана върху политически е, въпроси, а сега е по-скоро насочена към, към корупция, корупционни сделки и корупционни сделки. Именно това е причината за мястото, което тя заема в данъчното облагане. Канал 2 е друга важна медия. И тя принадлежи на един бизнесмен, близък до правителствените среди. Но неговото информационно покритие е по-скоро сравнимо с това на жълтата преса и новините, които представя, със сигурност мога да ви уверя, че нямат нищо общо с политиката като такава. Също времено пазарът е изкривен и по редица други начини. Много медийни предприятия, ако мога така да ги нарека, са близки до правителството принадлежат на обръчи близки, фирми близки до управата. И съответно про, пропагандата, свързана с държавната политика, се характеризира с съответната преданост и спазване на цензурните изисквания. На, тази, на този слайд виждате три големи вестника, близки до правителството и съответно дяла държавна реклама, държавна пропаганда, като се отразява в тях. Именно това всъщност от друга страна ги издържа. 40% от някои от дясно ориентираните медии се финансират от реклама или от държавни поръчки. Необходимостта от такъв вид финансиране е, може да си създадете представа за това колко е важна, ако ви кажа, че една друга компания HVG, която не е близка до правителството, получава публицистично финансиране, възлизащо само на 4%, за разлика от 40% преди това. И така. Един от най-важните играчи на интернет пресата е също място, където работи един известен разследващ журналист, който обаче наскоро бе принуден да напусне, друг бе уволнен и се говори упорито, че това се дължи на политически елементи а пък от друга страна, други слухове твърдят, че тази компания, тази онлайн информационна мрежа е свързана с Deutsche Telekom. Представете си, значи, щом дори компания свързана с по акционерни причини с Deutsche Telekom е принудена да играе по свирката на правителството, какво се отнася за другите. Журналистите в Унгария са по-малко свободни. На таблицата може да видите каква е преценката на самите журналисти за това колко е свободна пресата и журналистиката в, тя, и журналистиката в тяхната страна от 1 до 10 са оценките, които дават и таблицата, графиката определено показва спад. Половината от журналистите, които са участвали в анкетата, посочват че ситуацията, политическата ситуация в Унгария оказва недвусмислено влияние върху положението на пресата. Аз самият съм разследващ журналист и също понесох последствията от това, което преждоговорившата колега Вероника ви описа, че се случва на неправителствените организации. Това не е достойно за европейска страна. И накрая искам отново да ви благодаря за поканата и един коментар да отправя по повод на дебата, който предшества изслушването. Моята организация не не е получила нито една покана да присъства на заседание на унгарския парламент, където да изложи вижданията си. Радвам се, че поне тук мога да намеря трибуна, защото унгарският парламент просто игнорира нашите проблеми. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Сега ще чуем госпожа Барбара Черносакова, представител на секретарията на Amnesty International. Имате думата. I hope this is working. Благодаря, господин председател. Аз е, съм работя като е, права разследвания в Amnesty International по тези въпроси. Ще говоря малко по-широко по правата на човека в Унгария в последните 4, около 4 години ще е, обърна внимание на въпросите, защо е актуален този въпрос и важен за Европейския съюз. Може би е, ще засегна и няколко въпроса, свързани с отзвук в Европейския съюз и е, отговор, който дават някои институции на ситуацията в Унгария. Е, сега, Унгария от няколко години вече е в обектива на вниманието във връзка с правата на човека. Започна се с законодателни мерки, които подкопаха е, опазването на е, правата на човека. Е, имаше тревоги още тогава, че това може да доведе до конституционни проблеми и сблъсъки с европейското законодателство тъй като е, правата на човека са гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека и са резултат на конституционни традиции в страната и това е един от принципите, е, стълбовете на европейското право, така че той въжи от самото начало. Е, е, е, е, имаше известен отговор от страна на институциите, ще говоря по-късно за това, но е, мерките, които следи Amnesty International от 2010 насам, е, които са предприяти от унгарското правителство, засягат различни е, сфери на правата на човека, включително свобода на изразяване, е, защита на, на уязвимите групи, бездомните и мълчинствата, е, Рома и ЛГБТ хората и разбира се съответните неправителствени, които защитават и работят, защитават правата на тези групи. Е, от 14-та година е, положението на, е, в предишните презентации се засегна въпроса за положението на НПО в, през миналата година. Всичко започна с политически изявления на високопоставени държавни служители, в които те наричаха НПО-то като политически активисти, платени машички на чужди интереси и така нататък. Тези изказвания бяха е, следвани от правителствени мерки е, под формата на одити на тези НПО, въпросни НПО-та, след което някои е, бяха заведени дела или наказателно-правни мерки бяха взети срещу тези организации. През септември даже бе заведено дело, спомена се тук вече е, политич... Е, специалният докладчик по е, проверата на свободата на а, събиране и изразяване каза, че политическите изявления, които а, лепват такъв етикет на НПО-та като а, чужди агенти, в, на практика нарушават основните права. това е е, и същия този е, е, докладчик смята, че самите одити на такива НПО-та представляват проблем. Нещо, което не бе споменато преди одите на консорциума от четирите унгарски НПО-та, би могъл да доведе до прекратяване на тяхната данъчна регистрация, което на практика означава, че те са, е, честно казано, е, премахнати. Е, това е една много сериозна стъпка, която правителството може да вземе срещу свободата на изразяването и неправителствените организации. И наистина тези НПО-та в момента функционират в един много тежък климат. Тези мерки засягат обаче не само НПО-тата, пряко, е, които пряко е, са, към които пряко са насочени, те се отразяват върху цялото гражданско общество и неговото да е функциониране в обществото. Те охлаждат, има така наречения охладителен ефект, охлаждат ентусиазма на, на, на Те започват да се тревожат за това е, дали да използват норвежките фондове, които, на които сега е лепната тази стигма в държавата, е, просто защото и полиция понякога прави неочаквани посещения в НПО. та нещо много необичайно. Мисля, че е важно да се каже, че тези събития не се случват във вакуум. Е, както се каза в една от предишните презентации, има и други мерки, които правителството взе от 2010 Предвид е, краткото време, с което разполагам, само ще ги маркирам. През 2013 правителството и 12 13 правителството започна да предприе мерки срещу бездомните. 12 година се опита да се е, криминализира състоянието на бездомие. Бездомните бяха е, е, инкриминирани. 13 година излезе държавен указ, който даваше право на общините да забранят, да прогонят спящите на открито. 12 та също имаше посегателство срещу свободата на религията. Бяха задраскани от регистри... Е, списъците е, е, редица религиозни организации в страната. Бяха помолени те да отново да подадат молба за регистрация, което също е нарушение на правата на човека Европейския съд реши, че тази мярка е непропорционална и следователно е нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Другите въпроси са свързани с конституционните изменения, е, направени през 11 и 13 които отново е, така повдигнаха, предизвикаха тревога сред, за спазване на основните права, включително на това, че се подкопава рамката за борба с дискриминацията, защото някои от имаше изброени, бяха накърнени някои права, които са изброени експлицитно в Конституцията. Е, това засегна и достъпа е, до е, аборт, нещо, което Конституцията се опита да ограничи с новите изменения и също така въпроси, свързани с наказателното право, бяха поправени с тези изменения в Конституцията. Е, промените, които се отразиха на, на свободата на изразяването, медиите и така нататък, за това ще се говори вероятно и в другите изказвания тук, но е, бяха предприяти не само законодателни мерки, но и економически е, данъци върху рекламите, което също накърни свободата на изразяване. Е, какъв е отговора от страна на ЕС до тук? Европейския парламент е, следи е, редовно и близко ситуацията, издава редица резолюции за законодателството, отнасящо се до медиите, конституцията, конституционните текстове по отношение на независимостта на правосъдието, на, на съдилищата, правомощията на Конституционния съд. Това са обсъждани, въпроси обсъждани тук. Е, Европейския съюз е, е, започна процедура за нарушаване по отношение обаче на човешките права и конституционните въпроси в Унгария. Имаше такава, такива такава процедура, но срещу, срещу отговорника за правата на за защита на личните данни, но след неговото след като той напусна поста, това дело просто потъна. Сега комисията, надявам се, ще продължи да следи е, положението с правата на човека в Унгария и ще предприема мерки е, но не само чрез процедурата за нарушаване и, е, на е, нормите, но и рамката за засилване правовия ред и при първенството на закона, мисля, че по този начин това е другия подход, който би имал ефект. И накрая, е, да спомена съвета на Европейския съюз, който също е, се ангажира и води диалог с държавите членки в рамките на съвета, е, също е, опазва е, първенството на закона, но а, е, неговите действия не бяха много ефективни по отношение опазване правата на а, човека, а това трябва да а, се коригира. Сега казах, че ще говорим за по-общи неща, не само свободата на е, събиране и на е, изразяване. Ако погледнете холистично изцяло на картината, е, тя е малко с мътни тонове и е, не е достатъчен този е, фрагментиран подход. Е, е, по-добре е да се погледне от е, в по-далечна перспектива е, картината, да се фокусираме, за да видим каква е стратегията свързана с правата на човека, вътрешно-политическата на държавата. Но ще спра до тук. Благодаря. Председателя. Благодаря е, благодаря за това, че така е, бяхте кратка, за да има време депутатите да зададат въпроси и да проведем дискусия. Сега Ан Вебер, която е съветник на комисаря по правата на човека към съвета на Европа, има думата. Благодаря. Много се радвам, че ме поканихте днес, за да поговорим за някои от основните предизвикателства, пред защитата на правата на човека в Унгария. Както знаете, комисарят по правата на човека в съвета на Европа публикува през декември доклад за заключенията от посещението му в Унгария през юли миналата година. Занима се с три основни въпроса – свобода на медиите, борбата срещу нетолерантността и дискриминацията и правата на човека на иммигрантите, на търсещите обежище и на получилите обежище. Е, междувременно получихме коментари на унгар... и от унгарските власти. Те бяха публикувани на нашия вебсайт заедно с доклада и се надяваме, че това ще даде началото на един диалог е, по темите в е, доклада, който ще продължи да се развива. А, докладът е преведен и на унгарски. Какво намираме в този доклад? Първо, говорим за някои положителни елементи, някои подобрения на унгарското право, що се отнася след въвеждането на ограниченията на замените през 2010 година и някои а, безпокойства. Първо, по отношение на медиите, е, е, вече бяха споменати някои от основните предизвикателства. Комисарят продължава да се безпокои, че е, няма достатъчно адекватна правна рамка за функциониране на медиите в Унгария и че се оказва политически натиск. Има санкции и те пречат на свободата на словото. Всъщност, част от медиите прибягват към самоцензура. Ами, е, прекомерните административни правомощия на медийния съвет е, и неговата уязвимост, що се отнася до политически натиск и контрол, също са проблемни. Мерките, които бяха вече споменати, е именно данъка върху приходите от реклама, ограниченията върху политическата реклама и предложението да се въведе данък върху интернет, е, използването на интернет, е, което в последствие бе оттеглено, е, показват допълнителни опити да се наруши свободата на медиите. Всички тези елементи бяха покрити в доклада. В доклада се занимаваме и с борбата срещу нетолерантността. Видимо присъстват в страната екстремистски организации и те са свързани с политически партии, представени в парламента партии, чието членове използват ам, антиромска и антисемитска риторика. Комисарът в Унгария да се бори по-целенасочено срещу нетолерантността, включително там, където има нарушения, те да бъдат разследвани по-целенасочено и да има съответни санкции, които да се налагат върху групи или отделни лица, които призовават към нетолерантност, към расова омраза и към нарушение на основните принципи на върховенство на закона. Борбата срещу всички типове дискриминация също трябва да се засили. Достъпа на ромите е, до образование, до жилища трябва да се подобри. Съжаляваме много да видим, че на 16 декември има изменение в е, законодателството, което влезе в сила на 1 януари тази година и което позволява правителството да налага изключение, що се отнася до забраната за дискриминация. Нещо, което означава, че сегрегираното образование не, е, е, вече не е неправомерно а, противно на директивата за равнопоставеността между а, рас, а, расите на Европейския съюз. И миналата година имаше посещение на представители на съвета на Европа в Унгария по отношение по-конкретно на ромите и на изказванията, призоваващи към омраза срещу тях. Спешно трябва да се предприемат мерки по отношение на правата на хората с увреждания. Посетихме институция, в която живеят 190 души с психосоциални и умствени увреждания. Очевидно е, че много от тези хора, всъщност не е подходящо да се намират в тази организация. Настояваме властите да преустановят настаняването на хора с увреждания в такива големи институции, да се работи с по-малки институции и най-вече да се наблегне на индивидуализираните услуги за подкрепа. Първоначално се планира да се планираше да се използват европейски средства за изграждане на институции за до 150 души, но тези планове бяха оттеглени. Същевременно обаче продължават да се използват европейски средства за реновиране на такива институции. Има много хора, които са под попечителство в Унгария. Нещо, което застрашава тяхното право да вземат решение. Правото на човека да взема решение като цяло в Унгария. Има и дискриминация срещу хора ЛГБТИ. Бе забранен прайда в Будапешта и бяха забранени а, други изяви, които изискваха а, защита от полицейски кордон. Друг сериозен проблем са правата на бездомните. Правителството забранява а, акта, криминализира акта преспиване е, под открито небе а, нещо, което води до мерки срещу а, бездомниците, въпреки че няма а, къде да бъдат наследени те и много често те всъщност са жертва на принудително изгонване от жилището, което са обитавали. Мерките на общината в Будапеща на практика нарушават правото на страната. Има затруднение и за търсещите обежище, въпреки някои подобрения от началото на 2013 година. До посещението на комисаря са задържани и лишени от свобода 25-ма търсещи обежище, а след посещението на комисария техният брой се увеличил много повече. Също времено, що се отнася до решенията за тяхното задържане, е, много често те са произволни и няма възможност за съдебен контрол върху тях. Да не говорим, че заключенията показват, че мерките за лишаване от свобода е, реално е, не са ефективни има случаи на лишаване от свобода на семейства с деца, които търсят обежище. Настояваме да не се допуска задържане на деца, търсещи обежище. Що се отнася до борбата с липсата на гражданство, съществуващите ограничения всъщност е, правят невъзможно хора, които пребивават в Унгария а, и нямат документи, а, нямат гражданство, да кандидатстват за гражданство в Унгария. А, този въпрос в момента се преразглежда от Конституционния съд. И още една тенденция, която всъщност вече беше спомената, която също води до безпокойство за върховенството на закона в Унгария, а, а именно, липсата на независимост на някои институции и злопотребата с системата а, за а, контролни мерки, мерки за отчетност. Всъщност, а, тази система се използва правителството, за да се оказва а, натиск върху критичните гласове в гражданското общество и изобщо в обществото. Същевременно има публикации срещу неправителствените организации и те са стигматизиращи. Като се имат предвид и предходните заплахи за медиите, които отчертах, положението е доста обезпокоително. И така, това е тема, която трябва да продължи да се следи внимателно от вашата комисия. Много ви благодаря за поканата и за вниманието. Thank you very much. And now I give the floor to our final... Много благодаря и сега давам думата на нашия последен гост Золтан Ковач, международен говорител на унгарското правителство. Заповядайте, господин Ковач. uh, uh... Благодаря, господин uh, председател. Аз се чудех на какъв език да се изразя и ще говоря на унгарски. Така реших народния си език. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Много благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дават думата. Защо се чудех на какъв език да се изразя? днес? Ами, защото на някой може да му хрумне, че не съм се изразил добре на такова едно важно мероприятие по езикови причини, така че реших да говоря народния си език, за да опиша положението. Присъстваме вече на едно петгодишно представление, на една сапунена опера, в която сценаристите всъщност не знаят за какво точно да се сетят. Имаме факти, но имаме и мнения, впечатления, оценки и така нататък. Трудно е да се води, разбирате, диалог в този контекст, когато не се знае кой кого слуша и кого не слуша. Би трябвало да погледнем сега последствията на всичко това. През 2010 година Евро... унгарското правителство заяви, че има проблеми в страната. Не винаги сме, никога всъщност не сме твърдели, че Унгария е идеална страна през следващите 4-5 години. Именно с това се заехме да разрешим съществуващите проблеми и се надяваме, че сме постигнали резултати. Трудно обаче да се организира дебат в едни такива условия. От е, есента на 2010 година наистина правителството работи по изключително трудни задачи. В политически план обаче получаваме отказ и нямаме никаква възможност за диалог с когото и да било. Официалното мнение на правителството е следователно, че в, такива, в такава обстановка и при такива такава размяна на епитети и извинете за израза, но когато се ползват лъжи, е трудно да се води дебат, който да е подплатен с факти ако някой се опита, то това се увенчава с, пълен, с пълна липса на успех. Трудно е с други думи да се отговаря с правно и фактически издържани аргументи на такива обвинения. Четирима души говориха преди мен и четирима души преди мен вече повдигнаха въпроси, които са се обсъждали многократно на много форуми. Малко е досадно всичко това, малко е изморително да си чешим езиците без да стигаме до краен резултат. Например, закона за средствата за масово осведомяване и измененията нанесени от, Европе, от унгарското правителство. Няма смисъл вече да се говори по това. Вече обяснихме на какво се дължат промените и всички европейски институции изглежда не са ни разбрали, защото използват аргументи, които се оказват неверни мога да ги определя тези аргументи като емоционални и лишени всъщност от фактическа обосновка. От началото на това изслушване, т.е. в 40 минути вече, обсъждаме именно това. Сценария на една съпълнена опера госпожа Мора и господин Монг е, не могат да твърдят, че в държава, където има 80 000 непредоствени организации, нещата не вървят, просто защото правителството е в правни взаимоотношения в смисъл има заведено дело срещу само 12 е, неправителствени организации. Не може да се правят такива обобщения. Това е изключително малък процент от всички е, НПО-та и от финансирането, което те получават. Сякаш не могат да ни разберат, когато твърдим, че законът е еднакъв за всички. Непрекъснато и безуспешно повтаряме, че въпросните НПО-та трябва да спазват законовите изисквания и правната рамка. Поне това очакваме от тях да спазват законите. Има дела, има съдебно производство срещу някои от тези НПО-та и съвсем не е верно, че не можем да си взаимодействаме с други, като например швейцарски организации, които предоставят грантове, с тях нямаме никакъв проблем. Думите, които чухме тук, са определено с политическа окраска. Amnesty International твърди, че случващото се в Унгария датира от 3 години. Питам аз сега, защо тогава през 2006 година те не реагираха на това, което се случи в Унгария и е, бе единствено по рода си без е, парангон в никоя друга държава. Просто тогава не е не е било интересно, не е било изгодно да се повдига въпроса. Изгодата се появява през 2010 година и именно тогава те започват работа. И фактите подкрепят тази моя теория. Доклада от съвета, на съвета на Европа е в центъра на нашето внимание и ще продължи да бъде. За съжаление обаче, нашите отговори за закона за средствата и за бездомните хора бяха игнорирани от Съвета на Европа, не бяха взети, за съжаление, по внимание. Нека да поговорим малко сега за бездомните. През последните 4 години създадохме приюти, създадохме центрове, за подпомагане. Разбира се, че не можем на всички да помогнем, но се опитваме. Интересно защо никой обаче не го споменава. Унгария е страна, където най-много средства се посвещават спрямо БВП за такива проекти за подпомагане на бездонните в сравнение с всички останали европейски държави, имам предвид. Фактите, които споменаха преждоговорившите, могат да получат други отговори от мен, но нямам време да се разпростирам. Просто ще кажа, че това просто не цели дебат. Това изслушване е организирано по меко казано неподходящ начин и не дава възможност за обмен. Това, което ние бихме предложили е да изградим правна рамка за един сериозен дебат и така и да го проведем. От е, време вече, от известно време насам сме обект на разследване, някои от е, разследванията са приключили, други все още текат. Ние отговаряме на информацията, която се иска от нас. Добро намерени сме, желаем да, раз, да работим по тези въпроси, но винаги когато има правни и фактически издържани аргументи. Смятам, че парламентарна комисия като вашата трябва да се занимава с по-важни въпроси за момента в Европа. Дебата, който провеждаме днес, е безсмислен. Вместо да говорим за бъдещето на Европа, вместо да говорим за интеграцията, ем, емиграцията, заплахи за сигурността, терористични атентати и така нататък. Вие непрекъснато се връщате едно, към един и същи въпрос, а именно нашия, Унгария. Няма смисъл. И това е от мен. Благодаря ви и очаквам въпроси от ваша страна. Thank you very much, Mr. Kovac. Thank you for your advice. Благодаря, господин Ковач. Благодаря и за съвета. Сега е, ще дадем възможност за дискусия. Доста е, щекотливи въпроси бяха засегнати, така че ще имаме въпроси от е, залата. За да има политически баланс, е, ще дам думата първо на координаторите всеки е, член е, има въпрос и ще имате достатъчно време и за коментари, и за въпроси. Но се опитвайте да се придържате към две минути, за да имат възможност всички да се изкажат. Е, сега да започнем с координаторите, за да е, заложим политическия баланс и да изчистим деликатните моменти. Госпожа Холмайер, Моника, започнете, моля двете минути, ако обичате. Благодаря най-сърдечно е, тези, които... Е, радвам се на тези е, които, от вас, които можаха да присъстват на тази изслушване и да, да дадат мнението си. Имам няколко конкретни въпроса. Първо към госпожа Мора. Въпросът ми е какви конкретни упр... е, у, е, критики и опрези вие е, е, отправяте по отношение на е, съдебното производство ли, е, защото информацията, която ние получихме, е, това дело е, е за злоупотреба с е, средства. Е, може би е, от вас ще чуем малко повече за какво става дума. Второ, Искам да чуя от вас как се, водят, как се води разследването при вас. Когато има някакво подозрение, е, ясно, но въпросът ми е как, по какъв начин се води следствието. Вашето лично представяне на нещата искам да чуя. След това въпросът ми е към е, е, е, господин, господин Монг. Говорите за политически натиск. Бихте ли описали точно как изглежда този политически натиск от ваша гледна точка и как се осъществява на практика? И към вас, господин Ковач бихте ли, бихте ли бил готов от страната на Унгария, от името на Унгария да участвате, да отговаряте на въпроси пред Европейския парламент във връзка с неправителствените организации, в смисъл до каква степен водят, се води разследване на тези организации, какви обвинения се отправят срещу тях, е, просто е, да ни дадете една, е, готов ли си да дадете една по-ясна картина на нещата, по-конкретна създание и факти, за да имаме по-ясна представа. И сега към Ан Вебер е, имам въпрос е, до каква степен в следващите е, предстоят разговори с унгарското правителство, за да се засегнат и конкретни въпроси. Малко ме подразни това, че се бяха засегнати теми и неща, които се случват и в много други страни. В каква в какво конкретно се отнася до Унгария, като хората с душевни заболявания и други проблеми? защото много от нещата, които казахте, се, се, е, се отнасят и до много други е, страни. Но е, е, вие имате ли впечатление, че е, в Унгария има подчертано е, лошо третиране на е, хората с е, психически заболявания е, или е, отнася ли се това специфично до Унгария и е, е ли по-лошо, отколкото другите сни? се. Благодаря, господин председател. През цялото време се питам дали в началото на дискусията имаме, е, направихме дискусия за, е, е, по процедурата или политическо изявление, защото НП не напусна залата през цялото време и по този начин ни съкрещава времето за въпроси. Сега въпроса към господин Ковач. Ще продължим ли да говорим е, и да продължаваме да говорим за Унгария? Това не е наше решение. Решението е на правителството на Орбан. Вие е, така активно допринесехте за това, че нищо друго. Е, ни лишихте от всякакви други теми за разговор. И когато господин е, Ковач се оплаква, трябва да кажа, че в, е, е, като се оплак, каза, че в първите 40 минути малко факти и много емоции бяха изразени, мисля, че и вашето изказване допринесе към а, а, това празнословие. Сега, госпожа Мора, в уводните си бележки тя много а, така изчерпателно говори за как се е променила дейността на неправителствени организации. Е, бихте ли казали от една точка на ежедневната ви работа как са се променили, в какво, в какво отношение се е променила е, дейността на тези е, организации? По-малко хора ли се ангажират в тях или обратното, раздува се щата или обратното? И разбира се, за нас е много важно когато е, искате да направите нещо, бихте ли могли тези ваши е, желания, препоръки, е, да, да, е, да, бихте ли могли да е, е, ангажирате вниманието на европейските институции, съвета, комисията с е, вашите проблеми? И друг въпрос към съвета на Европа. Е, е, разбира се, е, бит, вие трябва да се справите и да изтърпявате различни е, популярни популистски изказвания и отговори и политици, както и на Виктор Орбан и във връзка с нападението в Чарли Ебдо е, е, как оценявате вие е, тази, това изострене на дебата, на риториката в Унгария по отношение на младсинствата и, и вие от вашият, вашия опит какво смятате, какво трябва и могат да направят европейските институции в това отношение, за да се води по-ефективна борба срещу негативните явления? Значи имаме 17 въпроса от 17 члена. Много ви моля, отбелязвайте всеки от, е, е, от панела въпросите, които са конкретно отправени към вас. Сега господин Кърков е, от ЕКАРЕ. Благодаря. Един-два въпроса имам към господин Ковач, но преди да ги задам, бих искал да повторя е, следното нещо, което казах. Европейската комисия е, е гарант на договора, не парламента. И е, комисията, работа на комисията е да следи за нарушения от е, държавите членки по отношение на е, първенството на закона и основните права. Аз следвам това от гледна точка на комисията, колкото и от парламента, за да видя какво се случва и те следят нещата, което е важно. Сега, господин Ковач, към вас въпрос. По-скоро става дума за факти и цифри как, какъв е, как се изглежда процеса за регистриране на НПО в Унгария, процедурата за регистрация на НПО? Има ли такава процедура? Вие споменахте голям брой НПО, е, които имате, огромен брой е, наистина. Споменахте много малък, е, малък брой, които имат спорни отношения с правителството. До каква степен тези обтегнати отношения и, са свързани с политическо подбуждане или въпроси около НПО-тата? Освен това, до каква степен това е свързано с финансовата почтеност на, на тези НПО-та? Сега растежа, ръста в НПО-тата. Дали това е, е постоянен нарастващ брой, откакто бе установена демокрация в Унгария и дали това е всъщност всъщност резултат на демократични промени в страната. Благодаря. Сега за Ангуе Мартина Андерсън. Благодаря на е, участниците в панела. Алде Силия. Извинявам се. Да, пропуснах Алде. Ужасна, ужасна, ужасно опущение си. Е. И още повече днес най-сърдечните ми извинения, изнява и Мартина. Благодаря, господин председател, е, и към вас, господин Ковач. С цялото ми уважение към вас, вие наистина сте добре дошъл в е, тази комисия в Европейския парламент. Не искам да ви припомня за член втори от договорите Е, договорите са наистина е, златната звезда за нас и за вас. Вие трябва да мислите за, е, да не забравяте начина по който сте, сме, сме избрани тук, когато, когато наричате нашата комисия и парламента сапуна, и да, това, което правим тук, сапуна на, сапунка. Това е просто неприемливо. Първо. И второ Наистина ли е, искате Европейския парламент е, да се откаже от е, битката за правата на човека? Е, трудно ли е да е, се установи, е, че вие сте намирате в една конспирация в Унгария, която се управлява заедно от Европейския съд, Европейската комисия, Съвета на Европа, Венецианската комисия, всички въвежда, ни въвеждате в този сценарий по този начин. Искате да кажете всички ние лъжим ли? Има ли, няма ли поне едно зрънце истина във всичко това? Би било почтено от ваша страна просто да дадете вашето обяснение за нещата. Вероятно има зранце истина във всичките тези е, критични е, бележки е, от всички тези споменати европейски организации. Сега по тези приюти за бездомни. Признавам, че с, пак казвам с цялото ми уважение и аз наистина е, оценявам факта, че унгарското правителство го прави за най-уязвимите, е, е, най-слабите хора в държавата ви, но необходимо ли е също времено и паралелно с това да се криминализира бездомничеството? Не е ли е, крайно време да се а може би следващата стъпка е да ги глобявате за това, че спът на открито. Е, може би трябва да има някаква е, последователност в начина по който действа е, правителството в крайна сметка. Тук днес чухме за огромни проблеми по свободата на медиите, свободата на НПО-тата, но трябва да кажа, че за всички държави членки съществуват проблеми от този род и ние наистина трябва да имаме механизъм, който да е, следи е, спазването на правата на човека всички държави членки. Има мерки, които могат да бъдат взети, когато те не са спазени. Как вие е, виждате, гледате на това? Трябва ли да приеме Европейския съюз е, е, някакъв вид е, е, копенхагенски критерии или комисията за проследяване на държавите членки. Смятате ли, че това е добра идея, за да не слагаме под лукът, гледаме под лупата вашата страна само, да имаме еднакво отношение към всички държави членки? Да, зная, че просрочих изказването си, но бих искала вашия най-искрен отговор на моя въпрос. Сега Мартина Андерсен го е. Yeah, wanted... Благодаря. Да, благодаря на всички участници, които се изказаха. И се присъединявам към казаното от Сесилия по въпроса за използването на понятието сапунка, сапунена опера. Сега, тук основният контекст е Нилс комисаря по правата на човека, а, който изготви доклад за Унгария, който бе представен тук пред нас днес. А, нека да ви обърна внимание на това, което той казва за нетолерантността и за дискриминацията. надявам се, искрено се надявам, че за вас Нил Мисняк, комисар по правата на човека, не е просто един участник в съпънната опера. Във връзка с правата на хората ЛГБТИ, в през 2014 година Европейския съд по правата на човека заяви, че забраната да се дарява кръв от хомосексуални мъже е неправомерна. Също така искам да ви обърна внимание за изпълнението на изпълнението на решението на Съда по правата на човека. Какво е направило правителството за това? В крайна сметка, надявам се, че за вас и Съдът по правата на човека не е част от съпланената опера. Що се отнася до безпокойствата за ромите, а, които твърденията са а, а, от много източници, че има преследване срещу тях. Какво се прави за тях? Какво става с правата на жените? Особено на жените жертва на сексуално насилие – има много случаи, в които те са били обвинявани, че сами са си виновни. Какво прави правителството, за да се сложи край на това? И въобще има много, много поводи ние, като депутати в Европейския парламент, да си задаваме въпроси за случващото се в Унгария. Въобще, прилагат ли се критериите от Копенхаген така, както трябва да се прилагат? Вземайки предвид казаното от Нилмисня, казаното от е, решението на Европейския съд по правата на човека и това, което чухме тук днес. Очевидно е, че ще се безпокоим за Унгария. Благодаря. Мартина Джудит Сарджентини Знам, че ще искате отговори, защото въпросите ви са изключително задълбочени. Така че, колеги, моля ви, ограничете изказванията си до една, максимум две минути. Можете да го направите, можете да се изкажете достатъчно убедително в рамките на една-две минути и така ще оставите време за отговор. Джудица Аргентини. Благодаря, господин председател. Европейския парламент се опитва да помогне на Европейската комисия да се справи с дилемата от Копенхаген. Вече години наред е, тече дебат по въпроса и парламентът излезе с доклад за Унгария, в който настоя да се приложи подхода по член 2. Съветът откликна с механизъм за върховенството на закона и всички ние очакваме да се види някакъв напредък. Също време не има възможност за процедура по член 7, но няма изгледи тя да се приложи. Защо парламента иска дебат за Унгария? Ами защото ние сме длъжни да действаме като пазители на основните права в Европа и е крайно време да престанем да се да се държим твърде учтиво, когато става дума за правата на малцинствата в рамките на Европа. В Испания бяха изпратени обратно беженци към марокканската граница преди една-две седмици. Такива неща се случват в Европа и трябва да не се пропускат. Ние сме приятели и приятелите трябва да си говорят открито и ако има проблеми да го казват. Унгарското правителство следва по-скоро да говори за нас по конкретните факти и да а, приеме механизма за върховенството на закона и да покаже, че действително нещата лека по лека се подобряват в страната. Ако едно правителство получи доклад от съвета на Европа, където има силни и слаби страни, които са очертани, това трябва да се използва като документ, е, за основата на който да се въведат подобрения. Това е конструктивна критика, която трябва да се приеме. Така е най-добре да се работи в един съюз от 27 държави членки. Благодаря и сега давам думата на последния координатор Лора Ферара от Европа на свободата, пряката демокрация. Тя не е тук, в такъв случай е Петър Недер Милер. Благодаря, ще продължа на Унгария. Тъй като говорим на... за Унгария. Господин а, говорител на унгарското правителство, вие сте на заседание на една от най-важните комисии в Европейския парламент и си позволявате да характеризирате нашата работа като сапунена опера. Е, ако това е сапунена опера, вие трябва да сте главния герой. А, със сигурност няма да ви хареса да трябва да отговаряте на конкретни въпроси, за това ще ви задам точно а, такива въпроси. Министър-председателя заяви през декември, че системата за отчетност е някаква си американска измишлятина, която сега европейците се опитват да прилагат, за да прокарат своите интереси. А, нека да ви обърна внимание на факта, че Монтескьо, френч, френския философ Монтескьо, беше първия, който а, говори по въпросите за демократичната отчетност и контрол. А, е, така че това съвсем не е американска измишлятина в либералната демокра... демокрация, е, която вие твърдите, че предпочитате. А, е, какви са мерките, които гарантират върховенство на закона? И нека отново да цитира министър-председателя още един въпрос. След терористичните атаки в Париж той заяви, не искаме хората с различен, различен културен происход да идват в Унгария в големи групи. Унгария трябва да остане културно-унгарска. Това очевидно изказва етническо предпочитание. Какво се случва тогава с културните, с етническите младсинства в Унгария? Какво може да се направи, за да се гарантират техните права? Това са моите конкретни въпроси и очаквам конкретни отговори. Благодаря. А, списъка на ораторите е поред на записване. А, Кейти, заповядай. Благодаря на нашите гости за тази за това изслушване. Имам пред, имам въпроси към представителите на Amnesty International и съвета на Европа. Виктор Орбан използва терористическите атаки в Париж, за да призове за борба срещу емиграцията. Унгарският министр-председател всъщност по този начин е, създава нов вододел не между нас и емигрантите, а между самите унгарци, които могат да са различни едни от други. И това не е от днес, това е от самото начало на управлението му. Какво, до какво води това за емигрантите в Унгария, за колектива ЛГБТ, за бедните, за ромата, за представителите на Рома? Ние сме членове на едно европейско семейство, консервативните партии в Европа включително, така че вашата партия е в едно политическо семейство с, с партията на канцлера Мар... Меркел, например. Как смятате вие, ако ние като приятели и партньори се обединим и ви заявим, че не сме съгласни да търпим повече това. Господин Ковач, съжалявам, че не успяхте да включите в времето на изказването си отговор на въпросите, които тук обсъждаме и само казахте, че няма такова нещо. Благодаря. Ана Гумес. Ана. Ана Гомеш, следващия оратор. Благодаря. Бих искам да попитам господин Ковач по-специално как Унгария трябва да се вдъхновява от Китай, Русия и Турция. Как всъщност повече от това, което чухме в изказването на господин Орбан през юли месец, където заяви, че бъдещето на Унгария е нелиберална демокрация. Нелиберална демокрация, която всъщност вече е в ход и в действие, както виждаме. Искам да попитам представителите на другите, на НПО-тата в нашия панел, да ги попитам Как възприемат заплахата Унгария да бъде лишена от финансиране, ако не от европейско финансиране, ако неизпълнението на тези договорни задължения за зачитане на човешките права продължи. Това е договорно задължение, чието нарушение може да доведе до последствия. Смятате ли наистина, че може да се справите без европейски фондове? А тази заплаха за урязване съществува. Сега, по повод на списъка на НПО-та, които са заплашени, в тях е Amnesty, International. Какво имате да ни кажете за корупционните сделки на Орбан и неговите съдружници от правителството? Ние трябва да ги познаваме, за да можем да се произнесем и дори да заведем съдебно преследване ако е необходимо срещу правителството на Орбан. Моля, колеги, казва председателя, да се придържате към едноминутни изказвания. Обясних Мислих си дали има смисъл да се изкажа, но реших това да взема отношение. Унгария е важна за мен, защото тя е, аз идвам от нейна съседка от Австрия и е, стотици години сме били свързани с а, е, е, този народ. Ние сме се борили рамо до рамо в, за свобода с унгарския народ. Ето защо за мен е много стряскащо а, сега да, за това, че не, не се води разговор на тези теми. Срещал съм се с различни групи в Унгария е, които ми казват не можем да е, говорим с вас, защото е, се боим да говорим с чуждестранни политици. Сякаш аз като европейски депутат съм чуж чуж политик. Всичко това наистина е много важно и защо искаме да говорим с вас за това как ще врат нещата от тук нататък, защото в крайна сметка става дума за нашето общо бъдеще. Имам два въпроса. Един е към госпожа Мора. Тази, този норвежки фонд има ли проблеми в други държави или проблемите му са само с унгарците в Унгария? И въпросът ми към господин Ковач може би е, това ще улесни е, малко нашия разговор как, е, как си представя той? Защо целият свят се е обърнал срещу Унгария? Какво трябва да се е случило, да, да, да се договорил целият свят да атакува Унгария? Благодаря, колеги. Пак ви, пак ви напомням да сте по-кратки. В противен случай няма да свършим на време. Нашите конкретни преводачи имат други ангажименти, така че моля да сте кратки. Луи Мишел. Oui. <coughs> Oui, Благодаря, господин председател. Най-напред да кажа, аз е, бях решил да се въздържа, когато идвах тук сутринта на работа, на заседание, защото очевидно е, че това, което се случва в Унгария, определено буди страсти в демократичните европейски искрени сърца. Аз рядко съм присъствал на изслушване на тази парламентарна комисия в присъствието на представител на правителство, който така се изказва по адрес на парламент, който представлява близо половин милиард европейски граждани. Имам предвид с такова презрение да се изказва за нас. Сега, по повод на това, че няма заплахи за НПО-тата и пресата. Как няма да има такова нещо? Това е очевиден факт, че ги стигматизира и ги заплашва, за да ги принуди да играят по гайдата му. Същото се отнася и за емигрантите. Същото се отнася за жените, за представителите на колективите гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални. Същото се отнася и за много други групи на населението и не на последно място, вашият министр-председател се изразява по неприемлив начин, който е в пряк разрез с договорите за присъединяване на Унгария, които са подписани и са факт. Сега, гражданското общество не може да бъде потискано, за да се заглуши гласа му. Това, меко казано, не е демократично. Демокрацията предписва точно обратното. Искам да ви задам един въпрос, който може би ще сметнете за банален, но сега ми се отваря възможност да го направя и ще упражня сега тиранията на мнозинството. Като мнозинство можем да сме тиранични. Когато сме мнозинство, съжалявам, малцинството трябва да бъде подтискано. И така, сега питам ви аз. Смятате ли вие, че демокрацията е само свързана с волята на мнозинството? Отговорете ми на този въпрос. И освен това, <laughs> смятам, че вие не играете никаква тук роля. Вие сте просто убеден в правотата си на това, че когато силата е във вас, вие може да използвате както решите. Циничен сте просто по убеждение. Благодаря. Председателя, благодаря. Пак искам да ви припомня, че трябва по-кратко да се изказвате. Знам, че е трудно, защото буди страсти темата на нашия дебат, но няма да имаме време да изслушаме отговорите, ако продължаваме така. Благодаря ви, господин Мишел, госпожо Уинбърг. Так за att kom hit. Sveriges Благодаря. Отношенията на Швеция с Унгария са много добри днес благодарение на Раул Валенберг и усилията му по Втората световна война хиляди е, евреи, е, той спаси хиляди евреи от Будапешта, това някак си е спечелило една топлота в отношенията и уважение взаимно. Но това, което ни смущава е еврейското младсинство, е, еврейската общност в Унгария. Чуваме разкази за преследването им и правим ни впечатление, че антисемитизма, който беше разпространен по време на Втората война, някакси отново надига глава след Унгария бе посочена в една статистика като една антисемитски настроената страна в Европа. 2010 година всъщност антисемитска организация спечели 10% от гласовете. И бихме искали да призовем да, е, унгарските власти, следователно, унгарското правителство да използва демокрацията, да не използва демокрацията и е, е на закона, е, върховенството на закона, за да е, потъпква е, демокра... демокрацията. Е, бихме искали да се дистанцира правителството от всякакви антисемитски изказвания, които се чуват от ваши депутати в Европейския парламент. Сега въпрос към вас, господин Ковач. Какво е мнението ви за това а, какви са, а, а, какво мотивира надигането на тази антисемитска вълна в Унгария днес? Благодаря, господин Бойт. Благодаря, господин председател. Аз също се надявам, че това, което ще кажа в тази една минута, наистина неправителствени организации се опитаха да поставят един въпрос днес е, аз е, е, искам да търся истината в две други посоки. Казахте, че държавата Унгария отделя огромни суми за публичните е, медии, е, което е, се отразява на дънакоплатеца. Това говори за подхода на, на унгарското правителство. Това казва, че правителството финансира само медии, които са лоялни на правителството, а тези, които надигат критичен глас, са, получават само 4% от средства средствата. Е, след това говорихте за е, прякото политическо влияние е, в, в отделните редакции. Една редакция, в която, например, Телеком е инвестирала пари. Смятате ли, че тя ще бъде принудена да освобождава, да уволнява редактори вие казахте, предполагаме, но това не е начина по който е, обсъждаме тук или отправяме обвинения, е, върху, е, които почиват само върху предположение. Е, мисля, че е, господин Ковач би трябвало да си служи с по-точен израз е, е, и да е, това, което казва, да бъде потвърдено с е, съответни факти и данни. Е, е, други въпроси, като нарушаване правата на човека в Гърция, обаче, е, е, е нещо, за което не се говори, а това е негово обвинение. Всъщност, следващата точка в дневния ред е моя. Аз като председател мога да си позволя да отложа малко, да удължа заседанието, да е, предвидя малко повече време. Давам сметка за емоционалност, е, характер на въпросите, които обсъждаме, затова не бих искал да ви огранича е, така че можете, няма да ви дразне сега с непрекъснато, няма да ви преследвам е, да е, говорите кратко, е, така че следващия оратор не, това не означава, че да може да говорите с часове, но Софи, свобо, спокойно говорете. Благодаря, Клоз. Клод. Малко съм разочарована от това е, е, изслушване, защото тя е всяка, диалог между глухи и споделям казаното от Луи Мишел за отношението на господин Ковач не особено конструктивно отношението му във всички случаи. И това е класическата тактика да се отхвърля критиката на опонентите като е, заговор, конспирация, съпунена опера, както го нарекахте. Дали норвежкото правителство е, е, е, е част от тази конспирация? Госпожа Меркел, ОИСР, холандското правителство, господин Барозо, съвета на Европа, някои членове ЕНП също ли са е, действащи лица в тази е, съпунена опера, господин Ковач. М- трудно е за вярване подобно твърдение. И подобно на господин Мишел, аз смятам, че демокрацията не означава да се е, защитава мнозинството. Демокрацията означава точно защита на правата на мълцинството. Това е, е, отделя е, демокрацията, това разграничава демокрацията от авторитарните режими. А вие не защитавате правата на мълцинствата. Като говорим за мълцинства, сега Фидеш се в младсинство. Нека да ви припомня, че получихте 45% от гласовете. Това не е мнозинство, но имате две трети от местата в парламента. Всъщност вие загубихте последните избори. Е, трябва да помислите какво би станало, ако загубите избори при, е, е, те, в следващи избори. Безпокои ми и вашия подход към демокрацията. Ако вашето правителство сподели предложенията на господин Камерен, приятел на господин Орбър, за неограничено проследяване по интернет и използването на легенди за кодиране, какво ще, каква ще е вашата реакция и как ще отрази това на НПО-тата? И в заключение, слушала съм много, присъствам много такива е, изслушвания е, и знам този аргумент. Аз не смятам, че трябва да говорим само за Унгария, има за какво друго да говорим, но има инструмент в Европейския съюз за проследяване, наблюдаване и е, налагане първенството на закона при демократични правителства във всички страни не само страни кандидатки във всички държави членки. Трябва това да се превърне в една годишно е, занимание на е, институциите. Благодаря, Барбара. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Ковач. И едно от НПО-тата и Amnesty International. Господин Ковач, има факти, които използват е, Европейския съд за правата на човек и други институции като е, основание за решенията, които е, постановяват. Искам да ви попитам, защо цялата тази критика, всички тези критични бележки от всички страни ги окачествихте като емоционален отзвук, отговор или пък съпунне на опера. Това е, е, е една от характерните черти на демокрацията. Е, правителството и неговите говорители е, имат е, право да бъдат, е, разбира се, да изразяват емоции, но е, е, какво ще кажете за малцинствата? Техните емоции, това не, са, това не са само групи хора, които имат право на емоции, а вие свежете всичко до емоции, емоционална реакция. Може би греша, сега въпроса към е, НПО-тата и Amnesty International, които наистина е, представиха тук отлично фактите. Искам да ви питам, кой е сред неправителствените и Амнести. А, да, искам да попитам дали вие сте мислили по въпроса с какви средства разполага Европейския съюз за борба с нарушенията на основните права. Дали сериозно сте мислили по този въпрос или по критериите от Копенхаген и, или пък какво а, се случва след а, присъединяване към ЕС, защото мига в който някоя държава се присъедини към ЕС, сякаш забравя за тези критерии и а, член 7 който гласи, е, а, а това е много опасна тенденция, защото как можете да кажете, че нарушаване е основни права, се случва нарушаване от основни права, ако е, се прилага единодушието в съвета, ако една страна бива критикувана и същевременно тя е, има възможност да се самоопределя и да да съди сама себе си и, е, и след като принципа е, е единодушие, не би могло да, да бъде заведена процедура по нарушение. Благодаря. Е, да, вие сте в края на списъка, така че е глупаво да ви прекъсвам, така че имате време. Сега Мален Виорк. Марлен. Благодаря. Вече много беше казано, а, така че няма нужда да повтарям въпросите на колегите, но и аз с нетърпение очаквам въпрос, а, отговорите на въпросите за върховенството на закона и механизма за правата на човека. Работим с организации, които са във вашия списък, например е, организации защитаващи жените, както и е, с е, лесбийската асоциация, която е отлична група активисти, които организират един много добър филмов фестивал, който обръща внимание на въпросите на пола. И това е организация, която е много често атакувана. Така че аз държа тук да изкажа своята солидарност към тези организации, които са под е, нападение и искам да попитам представителите на неправителствените организации тук, как конкретно ние можем да покажем своята солидарност е, и какви са конкретните мерки, които можем да предприемем, за да се засили върховенството на закона. Хуан Фернандо Лопес Агилар има думата сега. Той е, е бившият председател на тази комисия и е, се е занимавал с въпроса нееднократно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, господин Ковач. Да, действително, имах честа да бъда председател на Комисията по граждански свободи от 2009 до 2014 година. Всъщност аз бях ръководителен на делегацията на Комисията Либе в Унгария, както и докладчик Сянка по последния доклад за положението на правата на човека в Унгария. Бях в Будапеща и много пъти съм имал възможност да я заявя твърдо, че Европейския парламент не е някаква чужда сила, нито в Унгария, нито в Будапеща. Ние представляваме 500 милиона европейски граждани, включително и повече от 10 милиона унгарци, които са и европейски граждани, така както са европейски граждани и всички останали. И тук искам да подчертая, че демокрацията не е защита на е, управлението на мнозинството, а е гаранция за правата на малцинствата. Демокрацията също така е свързана с разделението на властите. И тук искам да се спра на един въпрос, който колегите до тук не повдигнаха. Независимостта на съдебната система. Как работи Националния съдебен съвет, като се има предвид, че в харта за основните права се говори за правото на справедлив процес – а пък в Унгария се а, прие закон, който дава възможност дела, които са разпределени на определен съдия, да се прехвърлят към друг поради а, презумпция за пренатоварване на съдилищата. А, какъв е вашия коментар тук? Благодаря много. С това а, закривам списъка на ораторите. Благодаря много. Много въпроси бяха зададени. Е, опитайте се да отговорите а, е, на тях, особено на тези, които са конкретно насочени към вас. Въпросите към господин Ковач бяха най-много, но ще дам думата на всеки от вас за 5 минути. Господин Ковач, вие можете да се изкажете малко по-дълго, тъй като имаше много въпроси, насочени лично към вас. И така, господин Ковач, искате ли да се изкажете? За да отговорите на голямото количество въпроси, които ви бяха зададени? Моля ви, опитайте се да отговорите конкретно. Благодаря, господин председател. Тук има проблем. Всъщност, голяма част от изказванията не бяха въпроси, бяха изказвания. А, а пък сега ми се дават 5 минути да отговоря, пък повечето въпроси започнаха с изказвания. Добре, ще се опитам да се спра на тези въпроси, които всъщност са по-скоро изказвания и коментари. Но, честно казано, според мен не е подходящо да се твърди, че не се провежда диалог. Напротив, Унгария участва в диалог с европейските институции и всъщност е дала отговор на всички критични забележки, които бяха зададени като въпроси и сега. Всъщност по повечето от тези въпроси вече имаме разрешения. Но е, кой знае защо те продължават да се задават по политически съображения, може би или по емоционални съображения, въпреки че унгарското правителство вече е достигнало до консенсус с много от международните организации по много от тези въпроси. И така, ако пропусна някой от въпросите, припомнете ми. Първо, някой заяви, че Унгария е, е, получава прекомерно внимание. Ами да, през последните години е, се правят толкова много проверки в Унгария. Честно казано, не знам за някоя друга държава в Европейския съюз, която толкова много да е проверявана и толкова пъти да е обсъждана в Либе. И така, Ако зададете точно същите въпроси, а, с точно същото ниво на конкретност а, на всички държави членки, тогава ще видите, че дискусията се превръща в нещо малко по-различно. първо искам да изкажа протест срещу коментарите а, за това, че Унгария е авторитарна държава или дори един вид диктатура три пъти през 2000 и... Е, е, три пъти до сега на избори, три пъти през 2014 година само, правителството печели избори в а, е, Унгария. Когато твърдите, че Фидеш е малцинство, всъщност вие а, а, по някакъв начин поставяте под въпрос факта, че сме спечелили изборите. Ми проверете фактите. Унгария <clears throat> има вече столетен, столетия опит в съжителството с националните малцинства. Ние сме ги интегрирани ли, имаме специален закон за националните малцинства – който им дава много добри права. Що се отнася до доклада на съвета на Европа от декември? Там има фактически грешки. Изявленията, които вие направихте за увеличаващия се антисемитизъм и насилие срещу ромите през последните години, всъщност това не е вярно а, не само, че не са се увеличили актовете на а, насилие, те са се намалили. Позволете ми да приключа, дори не ме оставяте да приключа изказването си. Моля, да погледнете доклада на еврейските организации в Унгария, които на кръгла маса с унгарското правителство заявиха, че действията насочени срещу евреите са намалели. Ние сме първото правителство, което забрани паравоенни организации да провеждат свои паради в центровете на градовете в военни униформи. Ние го забранихме. Що се отнася до стигматизирането на малцинствата, няма нищо подобно. Именно а, унгарското правителство от 2010 година, а, преди а, като председателство на Европейския съюз, включи въпроса за ромите в дневния ред на Европейския съвет, е, председателство на съвета, извинете. Нашата политика за интеграция на ромите е най-успешна по рода си в Европа. Аз отговарях за тази политика 18 месеца и фактите, с които разполагаме, доказват, че вашите твърдения днес са неверни. А пък във вашата комисия защо не се занимавате с подобни въпроси и в Западна Европа? В Западна Европа също има нападения срещу евреи. Това е факт. А вие се занимавате само с Унгария и Централна Европа. Всъщност не може да става дума за сравнение. По-нататък. Европейските институции имат своят, своите роли и отговорности. Европейските, извинете, унгарските органи поддържат постоянна връзка с тях и на всички зададени въпроси даваме конкретни отговори с фактическа информация. Е, и унгарското правителство, забелязва, че независимо от отговорите, които даваме на тези въпроси, тези въпроси продължават да ни биват задавани. Във връзка с въпроса на господин Киркоп за неправителствените организации. През 2012 година унгарското правителство прие нов закон за неправителствените организации. И тогава а, Заинтересованите страни и неправителствените организации приветстваха този закон. Те заявиха, че новите правила са приемливи за всички и че въвеждат ред там, където по-рано е имало безредие. Става дума за финансирането, за функционирането, за регистрирането и за отчетността на неправителствените организации. американското правителство, международни организации и други приветстваха този е, законодателен акт. Сега, когато има протести от няколко неправителствени организации, вие си позволявате да поставяте този законодателен акт от въпрос, под въпрос, въпреки че през 2012 година той беше приветстван. Доста се безпокоя, когато виждам унгарски депутат да цитира некоректно министър-председателя. Много добре знаете какъв е контекста, в който е направил своите изказвания министър-председателя – няма нужда да ви обяснявам разликата между американската и политическа структура и какво е казал Монтескьо и е, как то е различно от начина по който тази система се прилага в Съединените щати. Е, Интересно е да се види и вашата типична емоционална агресивна реакция. Говорихте и за хората с увреждания, но ако се сравнят действията на унгарското правителство и мерките, които е приело унгарското правителство, с а, онова, което се случваше в Унгария преди 2010 година, ако сравните тези две правителства, ще видите, че тези хора вече имат представителство в парламента. Ще видите, че напълно спазваме всички европейски правила и препоръки. Един последен коментар, но ако нещо съм пропуснал, припомнете ми. Онова, което каза министър-председателя за нелегалната миграция. Този коментар по никакъв начин не отива по-далеч от казаното в резолюциите на Европейския парламент. Прочетете резолюциите, които сами сте приели, сравнете ги с неговите коментари, сравнете ги и с коментарите на други европейски лидери. Може би искате да си заровите главата в пясъка и да не виждате нещата в истинската им светлина, но мисля, че не е подходящо да се говори за нещата толкова емоционално. Заповядайте. Да, благодаря. Имаше няколко въпроса, свързани с доклада на комисията и дали възнамеряваме да проведем разговори с властите. Няма конкретен план, в смисъл на посещение или среща, заседание с унгарските власти. Не, сега обаче следващата е, седмица в Страсбург по време на парламентарна Асамблея на съвета на Европа ще проведем също така изслушване по Унгария, по ситуацията в е, Унгария. Ще има представители на Европейската комисия, Европейският комисар ще бъде там, унгарска делегация ще бъде там също така, т.е. продължава структурираният диалог, който провеждаме. Няма да приключим работата си по този въпрос. Друг начин на действие на комисария е изпращане на писмо. Например, това вече бе случая след нашето посещение в Унгария. Изложихме нашите тежнения и получихме отговор а дали има конкретни мерки по проследяване на отделни досиета, казвам ви, че това се вписва в общата рамка на нашите разговори с правителството. По повод сега на хората с увреждания, това не е, е характерно само за Унгария, за съжаление. Публикувахме документ, програмен документ, относно правата на хората с увреждания на достоен живот и на право да живеят в общество. По-нататък, по повод на дискурса, на говоренето по адрес на иммигрантите с нотки на презрение и неодобрение. За съжаление това също не е типично само за Унгария. и не е само свързано с изразни средства, върви по-дълбоко и обхваща не само осъждането на незаконната, а и на законната емиграция. Правата на емигрантите е вече обект на безпокойство от наша страна, така и фигурира в доклада на нашия комисар. Даже мога да ви препоръчам конкретните препоръки в е, доклада, ако сте заинтересувани от това, тъй като там става дума за препоръки за национална програма по този въпрос. И сега един конкретен коментар по повод на казаното тук от съседа ми от дясно за неверните факти. Ние, разбира се, не се позоваваме само на данни, които ни предоставят НПО-тата. Използваме по-широки източници на информация по време на посещенията си там. По повод на бездомните, може би не го споменах, сега го казвам обаче, че посетихме приюти за бездомни в Будапеш, за да получим пълна представа, представа от първа ръка, така да се каже, за положението на тези хора и видяхме случаите си, че няма финансиране, меко казано. И видяхме как хора, които живеят буквално на улицата и се завиват с вестници, предпочитат това, отколкото да се приютят във въпросния приют за безпризорни. Благодаря. Благодаря. Колеги, да ви кажа, каза председателя, за тези, взима думата председателя, да ви кажа, че по точка 13 имаме закъснение и всъщност го отлагаме за следващо заседание. Това е мое решение, за да можем да довършим спокойно изслушването по положението в Унгария. След това ще възобновим работата на парламентарната комисия Либе директно с 14 точка от предварително обявения дневен ред. Така, по-нататък. Барбара Чернюшакова от Amnesty International. Взема, заповядайте е, думата. Благодаря съвсем накратко по повод на структурата, на рамката, в която трябва да продължим работа на европейско равнище, когато става дума за нарушение на човешки права в някои държави членки. Наистина това не е изключение. За съжаление, по- често имаме работа с такъв проблем в други държави членки. Има специален регламент и съответно комисията има с какво да противодейства и даже да доведе нещата до съд. Има, разбира се, някои области, които не са пряко регулирани от тази директива, тъй като са по деликатни, по-неосезаеми и могат да бъдат, например, форми на дискриминация чрез поставяне на административни бариери. разбира се, рамката на нашето действие е на първо място върховенството на закона и това върховенство на закона да има измерение, определено свързано с правата на малцинствата, били те от един или друг характер. И съветът изисква доклад от всички правителства за мерките, които се взимат за опазване на именно тези права. Така че парламентът е, е много добре дошъл да продължава да сигнализира за такива случаи на нарушения на комисията. Благодаря. Благодаря, каза председателят. Има думата Атила Монк. Сега ще започна и аз е, с, е, съпълнената съпълната опера. Ако живееш в Унгария, е, не ти прилича на сапунка, а по-скоро на комунистическа опера, която никак не е забавна. Сега истината обикновено е, и фактите остават скрити. Ето, е, ние проведахме, например, е, анкети с журналисти и анкетите сочат към влушаване на положението. Много редко изплуват на повърхността такива конкретни случаи. Миналата година имахме такива. Най-големия вестник онлайн, който е собственик на най-голямата телекомуникационна компания в Унгария, също времено на Deutsche Telekom, отстрани разследващия журналист, който бе разследван, който разследваше пътни разходи, незакономерни и прекалено големи от, на съответен министър. Това беше акт на политически натиск. Един от разследващите журналисти поиска вътрешно разследване. Deutsche Telekom проведе такова разследване и сега Deutsche Telekom отказва да публикува резултатите резултатите. Журналистите искат от компанията да публикува, да даде гласност на този доклад. Ако, ако например, го видим, ако видим фактите, може би по-добре ще разбираме как се упражнява политически натиск в една от най-големите унгарски е, компании, собственост на една от най-големите европейски компании. Thank you. And next... Благодаря. Вероника. Благодаря, ще се опитам да бъда кратка, макар че доста въпроси бяха поставени. Първия се отнасяше до е, съдебните производства, делата, които се гледат в момента в, по отношение на моята фундация. Както споменах в презентацията си, е, повтарям, няма, не се води дело е, по отношение на нашата фундация, НПО или някой лично според а, медиите, и това е само единствения източник на информация, а, е проведено следствие срещу неподо... неизвестен а, извършител. А, е, но ние нямаме е, начин, тъй като следствието тече, нямаме информация кой е разследван, е, за какво бива разследван, каква, какви са основаните за повдигане на подозрения и така нататък. Разбираме само от медиите, но никога не са дошли пряко до нас от нападението на 8 септември. Не сме имали, не идвал при нас някой от следствието сега има е, съдебни дела, има производства, които текат, но те са инициирани от е, е, една фундация. Едно е свързано с е, е, е, отнемане на данъчната регистрация, което бе оспорено е, е, в съда и всъщност се призна, че това е за не съдействие на държавното на, държав, на, на сметната палата. Имаше и е, дело по клевета от цена на кабинета на премиера във връзка с нашата работа. Полицията се е, идвала и при нас и преди и ние сме предавали информацията, която те са искали е, те е, решиха. Ето защо смятаме, че техните мерки са неоправдани е, не, не, и прекомерни и ние внесахме жалба в съда Е, смятаме, че наистина е, е прекомерно 30, е, над 30 полицаи да прекарат един цял ден в нашите бюра, като използват компютрите, телефоните и така нататък и общо взето да доста да, така, да на, неприятно усещане създадаха сред колегите в този ден. Първо, сега за донорите, е, норвежките донори, е, самите, е, те никога не са предизвикали някакви подозрения за начина по който функционира фонда. Напротив, имаме чудесно взаимодействие и сътрудничество с тях и смятаме, че програмата за нпо работи много добре. Ето защо не можем да разберем, не, не, не разбираем откъде идват тези твърдения и обвинения ние е, сътрудничим и е, откликваме на всеки е, орган в Унгария, който има право да контролира наша работа, но разбира се няма да задействаме, когато става дума за незаконосообразни но, разследване, както от Държавната контролна служба, която няма правно основание да го прави. Колкото до положението на НПО в Унгария най-общо, смятам, че Важно е да се каже, че макар, че имаме нов закон за неправителствените организации, господин Ковеч го спомена, той е, залага общата рамка, но е, не е вярно, че е приветствен от всички. Нашата, моята фундация сътрудничеше на държавните агенции по време на е, разписването на този закон. Но ние критикувахме, го критикувахме в разни подробности, например прилагането на европейското законодателство. Това иска регистрацията на, публи... на статут на, на, на финансовия статут на на организацията. Това е нещо, което е, изиска много време. Общо взето е, въведени са и други доста е, сложни тромови процедури и прекалени е, административни изисквания към е, неправителствените организации. Според, е, най, според последната статистика, официална статистика в Унгария, 2013 е имало 64 000 НПО в Унгария. Са действали в Унгария. Значи, броя е спаднал със 700 от предната година вероятно тази тенденция продължава. Тоест, ако питате за тенденция, това е свиване на неправителствения сектор. Гражданското общество се свива в Унгария. Така изглежда пейзажа в момента. И накрая, какво може да направи Европейския съюз? Аз работя за една организация, която е, отпуска грантове, така че говоря за пари. Норвежкия фонд за НПО е уникален механизъм за финансиране на НПО. В смисъл, той е единствения, който е, който е, е, има в сърцевината на своята дейност за сила на демокрацията, участие на обществеността в демокрация и е, едва ли друга организация поставя толкова силно дарение върху тези области. И смятам, че ще е полезно не само за унгарските НПО, но НПО-тата въобще да разработят европейски механизъм за финансиране и средства за финансиране, които да са посветени конкретно на ролята на неправителствените, която, е, ролята, която НПО могат да играят в е, е, отворните общества и демократични общества в Европа. Благодаря. Uh, uh, скъпи колеги, благодаря на всички, които дойдоха, присъстваха на това изслушване. Както се каза тук, това не е, е за е, първото изслушване по въпроса за правата на човека в Унгария. Наистина беше много интересно да чуем това, което имаха да ни кажат представителите на различните е, организации. Ние имаме определено задължение като официална европейска институция да правим така, че основните права и първенството на закона в върховенството на закона се е, зачита за всички държави членки. Това е официално наш дълг. Е, причините са очевидни. Е, това е една от най-трудните, най-деликатни въпроси, които, е, задачи, които е, се падат на нас като пряко избрани е, депутати. И, е, е, така че ние ще е, приемем нашата роля на парламентаристи и ще подкрепим, ще подкрепим комисията в търсенето на ефективни механизми за да проследяване на е, ситуацията в всички държави членки. Разбира се, трябва да се гарантира равно третиране на всички държави членки. Днешното изслушване беше доста трудно и благодаря на всички, които помогнаха то да се осъществи. Е, благодаря на всички за дисциплинираността и за вниманието което слушаха. Благодаря за присъствието, благодаря и на участниците в панела. Е, благодаря ви за това, че дойдохте е, и се е, пред парламента, да говорите пред парламента днес. Благодаря. Colleagues, we're now going to move on to point 14 of the Libe agenda. So those of you who are staying, we're moving on to point 14 of the Libe agenda.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 colleagues. Um, colleagues, I wonder if you, uh, people. Колеги. We're going to start with our high-speed hearing. Моля, замете местата си и нека да преминем към изслушването във връзка с е, Европейското младежко събитие от 2014 година. Виждате, че тук а, до мен а, са, стоят много млади хора. Средната възраст на президиума падна значително. А, първо да се извиня на колегите, които са тук за 13-та точка. Тя беше отложена поради това, че изслушването преди нея продължи по-дълго, тъй като темата беше изключително чувствителна. И сега преминаваме към една много приятна точка, точка 14. Някои от вас сигурно са следили темата. А, за първи път миналия май с участието на 6000 а, млади души се обсъдиха идеи за развитието на Европа в Европейския парламент в Страсбург бяха събрани над 600 идеи за е, новия законодателен мандат на парламента и е, днес продължаваме започнатата там работа. Е, подбрани млади хора от това събитие за младеща са поканени в 7 различни парламентарни комисии тук в Европейския парламент, за да поговорим за събраните идеи и за начина по който те са свързани с нашите тематични области, с правомощията на съответните комисии. Ще изслушаме младите хора и а, се надявам, че ще има реакция и от колегите. А, имаме сравнително ограничено време, но вие като млади хора имате опит с динамично работене, така че а, ще имате време за изказване след това. Ще има по две минути за въпроси и отговори. Темите са цифрови технологии, миграция, антидискриминация. Това са все области, които са много важни за нас. По време на различните проведени срещи в рамките на събитието от май имаше много предавани по интернет заседания и а, гледащите ги имаха възможност да реагират с хаштага iEvent. Просто обяснявам как процедираме тук, спазвайки динамиката на иерархичните отношения. И така, първо да ви обясня това, е четвъртък, след, в края на една доста натоварена работна седмица, затова много депутати не са в залата в момента, но нашето заседание се предава по интернет – и можете да получите коментари и с този хаштаг. И е, колеги, насърчавам и вас да използвате този хаштаг, а иначе на вас, младите, няма какво и да обяснявам какво, как се ползва хаштаг. Имаме и Twitter. Е, ще се наложи да кажете интересни неща, иначе тази стена в Твитър няма да е достатъчно интересна. Надявам се да се кажат достатъчно интересни неща. Но а, Антуан а, ми дава знак да а, говоря по-стегнато. Малко се разсейвам, както обикновено. И така. Представям участниците. Стефан Янки, представител на мрежата на студентите по Еразъм. Вече сме се срещали, нали така? Озри Скрупо, извинявам се, ако произнасям името грешно, проектен координатор за а, регионална организация за младеща в Холандия, Александър Крушка от Полша, заместник председател и директор по външните отношения на AG Европа, Европейски студентски форум, форум както и член на съвета на, Европейс... на European Movement International. А, много голяма, много дълга титла. Отлично. Поздравление за нея. И сега, след като ви представих, нека да преминем към първата тема дигиталните технологии. Ще а, поканя Стефан и Озирис да си представят идеите съвсем накратко, две минути всеки, и след това ще поканя депутатите да реагират и ще използваме хаштага през цялото време. Разбрахте ли ме, колеги? След толкова обяснение почти и аз се разбрах. Нека да започна тогава. Бяха ни казали още от самото начало, че в Комисията по граждански свободи са най-активните европейски депутати, що се отнася до ползването на Твитър, така че съм сигурен, че няма да имате проблеми с това. Ние като участници в Европейското събитие за младеща бихме искали да представим някои от идеите, които бяха обсъдени там. И една от идеите беше въвеждане на Европейска конвенция за основните права в дигиталното пространство. Темата е много важна, особено за вашата политическа комисия. Защо говорихме за тази тема в, така, в такива подробности по време на събитието за младеща и защо подбрах точно тази идея като една от идеите, които трябва да представя? Както знаете, при парламентарните избори за Европа за пореден път гласуваха по-малко хора от предишните пъти. А, също времено много млади хора се събраха в Европейския парламент в Страсбург и говорихме за това как могат да се използват дигитални средства за по-добра комуникация с гражданите на Европа. Дигиталните технологии обаче трябва да са такива, при които се а, създава достатъчно добро пространство, в което младите хора да се чувстват свободни, да гласуват по интернет и да споделят своите мнения по интернет. За това предлагаме именно това Европейска конвенция за основните права в киберпространството. Трябва да се включат и правата и задълженията, за да може да се даде възможност на младите хора а, да са ангажирани в политиката в ежедневния си живот, защото те са свикнали непрекъснато с интернет и само с едно штракване да могат да достигнат до приятелствата си, до семействата си, до информацията, която им е важна. Затова е много важно да се създаде е, среда, в която политиката също да бъде само на едно штракване с мишката разстояние. Давам думата на Озайрис. Озайрис, заповядай. Моето предложение е да се изготви наръчник във връзка с регламента за защита на данните на Европейския съюз, така че а, хората да са по-наясно какви са правата им за защита на данните. Много хора не познават тези права, например правото на достъп до данни и правото да бъдеш забавен, забравен. А тези права са изключително важни в днешния дигитален свят. Винаги се борим за повече и повече права. Е, това право вече е постигнато, сега трябва да го упражняваме и за тази цел трябва да го познаваме. Затова, моля ви, изгответе този наръчник, информирайте ни, направете го лесен за разбиране, лесен за достъп, лесен за употреба. Моля ви, направете го. Вярвайте ми, това е необходимо. Второ, след като направите този наръчник, разпространете го. Разпространете неговите идеи. Това е много важно за младежките организации. Те с удоволствие ще ви помогнат да разпространите подобен наръчник. Благодаря. Благодаря, отлично. Сега нека да чуем коментарите на депутатите. Хуан Фернандо Лопес Агилар – не е тук, но Биргит Зипел със сигурност ще иска да коментира а, по въпроса за наръчника за, по една тема, която е много важна за нас. Така че, Биргит, искаш ли да се изкажеш на мястото на Хуан, който се беше записал за минута и 30 секунди, Биргит Зипел? Благодаря. А, ще се опитам да отговоря на този въпрос. Именно, може ли да се създаде документ, който ясно, накратичко да обобщава тези данни? Това е важно за нас, защото, дори за нас тук, защото пакета за защита на данните е изключително сложен и подробен документ имаме е, резолюция на Европейския парламент за новите права в дигиталната сфера, както и по пакета за защита на данните, но по-настоящем не са уточнени всички тези права, защото съветът още не е взел решение. Все пак съм съгласна по важните теми, именно правото да бъдеш забравен и идеята е, за съгласие при използването на данните. Е, имаме нужда от повече информация, за да знаем как точно да информираме младите хора не само за техните права, но и за това какво може да се използва, когато се използва, хайде да не използваме конкретни услуги, имената на конкретни услуги тук, но интернет услуги и така наречените социални мрежи. трябва да си давате сметка какво се случва там нататък с данните, които публикувате и е, трябва да видим как най-добре да информираме младите хора за това. Още едно изречение само. Спомням си, че преди няколко години, когато се опитвахме да а, направим по-лесни за разбиране някои политически въпроси, работихме с а, помощта на иллюстрации, на комикси. А, това може да е, е добър подход и вече можем да поговорим дали е подходящо да го правим преди да има крайно решение по пакета. Благодаря. Предполага се, че ще има такъв наръчник след като въведем, след като влезе в сила пакета. Господин Павел. Благодаря. За по-малко на една минута всъщност ще се справя. Искам да ви разкажа за проект от моята страна Румъния. Проектът бе от Аржентина. Опитах се да направя веб-сайт, където да изложа сложните работи, които обсъждаме тук в парламента, за да го ползват младите хора и НПО-тата, за да могат те да гласуват преди ние да гласуваме. Така ние, политиците, ще знаем какво мислят младите хора за това, което ние решаваме и което ще има влияние върху техния живот. Така че, искам да призова НПО-тата да се присъединят към нашия проект, за да бъде той още по-удачен и да знаем точно какво трябва да включим в тази платформа, как да преведем дейността си на тази платформа. Благодаря. Е, си, en... Тереса, мога ли да говоря на испански? Мога. Е, muchísimas gracias, ante todo, por estar aquí y me... Благодаря на всички, които сте днес сред нас. Искам да ви попитам за следното. Какво смятат младежите, младежите, които вие познавате и с които работите, какво мислят, значи, младежите за това, което ние тук обсъждаме от години и всъщност напоследък повече, а именно равновесието между сигурност и свобода. Младежите, когато говорят за опазване на личните данни, в момента всъщност знаете, че взимаме решение по този въпрос, което ще отключи взимане на решение по пътническия регистр. Тоест, искам да знам дали младежите се вълнуват от това и дали се чувстват засегнати от връзката тероризъм, ограничаване на свободата. Дали са развълнувани в такава степен, в която ние сме, от това дали кантарът ще се наклони повече към свободата и по-малко към сигурността или обратно. Вие като младежи и като приятели на младежи, какво мислите? Можете ли да отстъпите малко от терена на свободата, за да дадете място на сигурността? Благодаря. Стеф, Штефан или Озирис, искате ли вие да вземете отношение? Um, Благодаря. Ще се опитам да дам отговор на последния въпрос. Сигурност и, и, и или свобода. Младите хора не са много доверчиви по повод на сигурността, защото знаят за скандалите, избухнали напоследък именно по тези въпроси. За това, че пощата ни вече не е достатъчно гарантирана, от това, че чужди очи няма да проникнат до нея и така нататък. Т.е. загубили сме малко доверие относно това как се опазват нашите данни. Всички младежи използват интернет, но когато става дума за това как се борави с нашите данни, много малко хора, много малко младежи знаят конкретно какво се прави. Така че тук има какво да се желае за прозрачна комуникация. Благодаря. Сега, Озирис. Съгласен съм с казаното от е, Штефан. Искам само нещо да допълня, че за да има повече прозрачност, бих предложил сътрудничество с младежки организации. Младежките организации имат как да, да информират огромни групи млади хора по неформален начин и говорейки езика, който младежите разбират. Така че предлагам информацията, каналът на информацията да протече първо от вас към младежките организации и след това към всички останали. Така ще ще бъде по-ефикасно и ще стигне по-далече. Така че ние сме на ваше разположение, ако приемете идеята и как да го направим по възможно най-подходящия начин. Благодаря. Минаваме сега към следващия кръг идеи миграция. Штефан по въпроса за приемането на беженците и мигрантите. Третата идея. Заповядайте. Благодаря. Моята идея е свързана с интегрирането на емигранти и беженци. Това е, разбира се, много важен проблем в момента, особено след атентатите в Париж. Какво обсъдихме ние по време на АИ мероприятието, Европейската младежка инициатива? Ние смятаме, че Европа трябва да се превърне към по гостоприемна страна за емигрантите. И имам две конкретни предложения. Едно всъщност с две страни. Първо, пове, по справедливо разпределение на беженците сред европейските държави и после, даже по-важно всъщност, да има програма, която след малко ще ви представя, която да поощрява регионите да работят повече в тази област. Нека сега малко повече подробности да дам. Знаем, че има конфликти и младежите е, са, е, осъзнават факта, че Европа е тих пристан, убежище за много, които бягат от войни. От друга страна, в Европа има предимно застряващо население, така че емиграцията е един от е, изходите Моето предложение е създаване на конкретна програма, с която да се стимулират и поощряват регионите, мес, регионите или местната управа по места, където има предимно емигранти, да им се помогне с други думи за жилищно настаняване, за учене на език и нещо, нещо друго, което е всъщност новото в моето предложение. Да подпомогнем общините в тяхната просветна кампания на местното население, как миграцията може да помогне и как трябва тя да бъде приета, така че да не се очаква само от бежанците, от емигрантите да се адаптират, а и от да се помогне на местното население да разбере целият този процес и съответно да го приеме с отворени обятия. Благодаря. Благодаря, Штефан. Сега Александра ще представи четвъртата идея. Thank you, sir. Благодаря, господин председател. Въз основа на резултатите от е, Европейското младежко е, начинание и опита, който е, имаме от, в много младежки организации, очевидно е, че има определена нужда от облегчаване на визовия режим за младежи от страни, които не са членки на Европейския съюз, особено около съседки на Съюза и е, затова е, предлагам да създадем един форум, форум европейски, е, не само за студенти, но и младежи от е, други страни, които идват е, в нашите държави за цел обучение, доброволен труд или така нататък. Всичко, което им дава възможност да е, се развиват, е, може да се нарече опит, е, младежки опит. Е, е, смятам, че много по-лесно е, трябва да е за младите хора да получават виза, е, трябва да бъдат премахнати и таксите, визовите такси, които са препятствие е, пред младите хора. Трябва да се опростат е, тежките бюрократични процедури, защото знаем какво става. Има хора, които желаят да дойдат или във връзка с някакво е, проява или други, но визата идва твърде късно или им отказват виза. Ние сме били свети на хиляди такива случаи. Още повече, една такава виза трябва да гарантира на едно лице, един младеж, който идва е, тук е, с цел просто жизнен опит, е, да може да се движи свободно в държавите членки. Всички знаем, че мобилността е от решаващо значение за засилване на между сътрудничество между отделните култури, междукултурния диалог и това е наистина един е, добър начин да се е, привличат млади хора с съответните умения, и квалификации да работят тук. И накрая давам си сметка за това, което правите по тази директива. Ние го оценяваме високо и бихме искали да ви помолим от името на много младежки организации да продължите да работите по въпроса, защото сме разочаровани от решението на съвета наистина е, от декември така че, моля ви, това е наистина горещ призив от а, младеща а, да а, направите всичко по силите ви за облегчаване на, на визовия режим. Да, чудесно се вместихте във времето. Да, аз бих ви а, казал, че имате заложби за европейски депутат. А, моите поздравления. И така, е, сега реакция от е, МЕП. Е, лъже председателя, не го слушайте. Ние винаги просрочваме времето, така че не се безпокойте. Благодаря за изказването. Много важно е. Наистина съм съгласна с Стефан. Това, което се случи в Париж няма нищо общо с миграцията. Е, е, атентаторите бяха французи. Е, именно това е... Нещата опират до конфликт между културите. Трябва да се избягва такъв конфликт. Аз съм от Италия. Ние от Италия, моите колеги, много добре знаем какво означава да се справяш с такава хуманитарна криза е, нещо, което превърна нашето европейско Средиземно море е, в гробница. Ние е, успяхме да изградим общо европейско гробище, преди да изработим общо европейска политика за търсещите обежище. Ето, на практика политиката за убежище функционира по-добре, отколкото нашата, която е на хартия и не функционира както трябва. От една страна трябва да се справяме с хуманитарната криза, имаме едно морално задължение да откликваме на хора, които бягат от войни, от дискриминация и така нататък. От друга страна трябва да търсим, на, да подкрепяме законните пътища на миграция и последното, защото наистина времето ми изтича. Последната ми надежда е в училищата. Аз съм израснала с деца от Източна Европа през 90-те години, които бягаха от войната. И това беше контекста, в който можехме да растем заедно, без да се усещат различията ни. И мисля, че е, това е пътя към интеграцията, реалната в Европа. Благодаря. Това са депутати, които са запознати с е, темата. Е, това не са просто произволно подбрани европейски депутати. Те са запознати с въпроса. Сега Сесилия Малстром. Благодаря много, ще ви поздравя в, на шведски и на английски. Аз с радост откликвам на вашето предложение. Има 6 европейски СНИ, които, в които, които приемат 80% от търсещите обежище, което означава, че и другите страни трябва да се напънат повече. Но наистина много трудно е да се законодателствува, да се постанови в закон солидарност. Солидарността е чувство, усещане какво предлагаме, някакъв е, начин за разпределение на бремето, е, но сега общата система, европейска система за обежищата, аз бях доклад, е, докладчик по регламента Даблин, бе приета, гласувана през юни 13 Сега трябва да предприемем следващата стъпка по политиката за обежище в Европа, именно да гарантираме законни и безопасни пътища към Европа ваш, това, което предлагате е, като стимул за общините и страните, е, е, наистина съвпада с същото. Трябва да използваме повече стимули и по-малко санкции. Сега на вас, госпожа Ключка, искам да кажа следното. Аз мисля като вас, споделям разочарованието ви е, в отговор на от отговора на съвета за визовия режим. Също вашето предложение е да се реформират визите. Да, това вече е взето предвид в доклад. Да. Единственото, което можете да направите вие е да оказате натиск, ако е възможно, на съвета да го приеме. Е, свободно движение за научни работници и студенти. Това е един от е, основните елементи в мой доклад, според който не само научни работници и студенти, но доброволци, е, стъжанти, ако щете и семейства трябва да се възползват от това. Това е най-добрия символ на единна и многолика Европа но времето ми изтича. Ще мога да продължа в двустранен план разговорите с вас по-късно да, този формат се оказа доста приятен е, и интересен, особено като се спазва е, времето. Сега Игнасио Кораре ще отговори също на е, въпроса. Благодаря, господин е, председател. За мен е удоволствие да присъствам на този обмен на мнение с вас, защото ние сме от една страна и съща страна на е, барикадата. Е, не сме от същата страна. Много моля, вие сте от тъмната страна. Но продължавайте, това няма да го е, сметна в е, времето ви. Това е, трябва да кажа, че аз наистина, когато мисля, мисля за е, мигранти, за граници, роден съм 84-та, е, когато смятахме, че всичко това се полага на всички нас. Трябва наистина да когато падна стената, ни се струваше, че от другата страна ни гледат с доста доза национализъм. Така че съм съгласен с, с вас и предложението да, се, да има някакъв е, е, ключ за разпределяне, е, справедливо разпределяне, работни места за иммигранти и така нататък. И трябва да работим за е, улесняване на е, визовия режим, упростяване на визовия режим и улесняване движението е, защото това е едно общество, което е много променено, а ние не сме готови за тази промяна. Парламента работи в тази посока, но все още не сме готови да, да отговорим на проблемите на един свят, който бързо се променя. Благодаря. So I was going to say something there, but I'm just I was just indulgent. I came to the parliament. И аз исках да кажа нещо. Надявам се да е също толкова интелигентно, колкото казаното от всички до тук. А, и така, а, нека първо Стефан да реагира. Много ви благодаря за коментарите. Радвам се, че а, сте съгласни с нас във връзка с директивата за визите, която спомена Александра. А, виждаме, че тя е прията в парламента с голямо мнозинство и повечето хора тук в тази зала са за тази директива а, насърчаваме парламента да а, насърчи съвета, а, за да се приеме тази директива и в съвета. А, младежките организации могат да направят някои неща, но не могат да свършат всичко. Вие сте избраниците на народа, така че моля настойте пред съвета директивата да, е приемта, да бъде прията в вида, в който бе прията тук от Европейски парламент през 2014 година. Опитайте се да убедите държавите членки да приемат част от, а, поне част от а, вашите изменения. Стефан, извинявам се, всъщност още двама колеги депутати искат да се изкажат. Ана Гомеш първо. Извинявам се за прекъсването. Ана. И след това ще дам думата и на Александра. Стефан? Uh, you said that we need... Имам въпрос към Стефан. Казахте, че uh, трябва да помогнем на мигрантите да се адаптират към нашата култура. Uh, разбирам какво искате да кажете. Не смятате ли обаче, че също така трябва да uh, се научим и ние на толерантност, за да живеем в един многокултурен свят, защото има необходимост да се борим срещу антимисилманските, антисемитски тенденции в нашия свят, да покажем уважение към нещата, които за мисилманите са свещени. Те трябва, защото мисилманите трябва да са на наша страна, когато се борим срещу тероризма. В крайна сметка те имат и интерес от това, защото те са основните жертви на тероризма. Енрика Ори. Госпожа Луначек има думата. Благодаря много. Благодаря, искам да коментирам по няколко от нещата, които бяха казани. Първо, много съм а, благодарна за а, всичко, което е проведено в а, събитията за младеща. През май 2016 година ще бъде следващото събития. И аз съм заместник председател на парламента и работя по тази тема, по младежкото събитие. Този парламент, между другото, за визите е много настойчив и много силен и обединен, обаче министрите на вътрешните работи и държавите членки изобщо не искат а, да се въведат а, всички тези мерки. Е, по отношение на търсещите обежища, например, искаме те да се разпределят във всички европейски държави, защото има страни, както каза Сесили, които приемат много повече беженци, отколкото други. Разбира се, това е свързано и с езиците, които те говорят и други въпроси. Но а, мисля, че е много важно да се работи с общините. И тук комисията може да използва метода на отвореното координиране. Тоест да помогне на общините да обменят добра практика в областта. Защото в някои общини се правят отлични неща, на други места за това не се знае. В Германия има една организация, щете пункта, това е организация на общините, на градските общини. И а, от тях има какво да се научи. Що се отнася до визите, съгласна съм с вас. Аз съм докладчик за Косово в парламента. Това е единствената европейска страна, чието граждани нямат право да пребивават в Европейския съюз, дори за ограничен период от 3 месеца, така че парламентът е за обличаване на визовите режими. Едно нещо обаче тук трябва да се добави. Е необходимо е тук в Европа а, хора, които са млади, дори по-млади от вас, а, ученици в гимназиите, 16-17 години, всеки един от тях, всеки един да дойде поне за една седмица в Европа. Ам, извинете, в Брюксел, на посещение за да види какво са европейските институции, да разбере за какво става дума. Мисля, че това е добър начин да се натрупа положително отношение към Европа. Благодаря много, Рике. Александра, искаш ли думата? Съвсем накратко, тъй като много бе казано вече, но първо много се радвам, че а, а, има много области, в които сте съгласни с нас и че а, дори не се налага да ви обещаваме. Обещаваме. увещаваме и убеждаваме. Много от е, младежките организации работят съвместно, изпращат писма до министерствата, е, така че ще продължим да работим по темата за убеждаването на съвета, но и вие сте ни необходими в тази борба защото организациите на гражданското общество не могат да постигнат тази цел сами. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим в тази област. Благодаря ви много. Благодаря. Само исках да кажа, че днес обсъждаме идеи и сме на едно и също мнение, но утре може вие, скъпи ми младежи, да се срещнете с други, които не са на вашето мнение. И на нас тук в парламента ни се случва същото. И сега, третите, третият кръг и идеи, които са свързани всъщност с сърцевината на нашата работа, а именно дискриминацията и противостоенето срещу нея. Заповядайте. Моето предложение е Европейският съюз да назначи защитник на младежките права. Омбудсман по правата на младежите. Знаем, че, за съжаление, дискриминацията в Европа продължава да съществува има борба срещу нея и тази борба не трябва да секва, особено когато става дума за хора с увреждания или млади, млади хора, които са по-млади от вас, господин Кора, разбрахме, че сте на 31 години, но децата, например, Децата и техните права в момента са защитавани от националните инстанции. Този европейски младежки омбудсман ще ги защитава на европейско равнище. Говорим за младежта, за стимулиране на нейното развитие, за откриване на нови хоризонти. Е, тогава смятам, че една такава правна фигура, омбудсман по младежките права, трябва да бъде учредена. Разбира се, това е моето предложение. Сега нека малко да поясня какво очаквам. Очаквам, че този омбудсман ще може да наименова конкретните дискриминационни практики, които съществуват и ще да предаде тази информация на вас, европейските депутати. Благодаря. Благодаря. Александра има думата сега за, за шестата идея борба против расизма и ненавистничеството. Благодаря, скъпи е, евродепутати един от последните въпроси, които бяха обсъдени на нашия форум, бяха именно това борба срещу расизма и омразата към другия. А самата твърдо вярвам, че езикът на омразата, говоренето на омразата няма място сред нас и това трябва да бъде криминализирано. Европейският съюз трябва да притисне Европейския държавите членки, именно за да работят в тази посока. Много държави, например, когато става дума за езика на омразата, той се свързва само с, с расизъм и ксенофобия, но се пропускат други уязвими части от населението, като, например, гейове, лесбийки, бисексуални и транссексуални, а пък аз смятам, че това не трябва да бъде така. Те не бива да бъдат забравени. Преди няколко години Европейският съюз поде инициатива за закрила именно на тези уязвими групи, когато те принадлежат към друга чужда за страната културна традиция. Смятам, че трябва да събираме данни, да изброяваме статистически, да съхраняваме всички случаи на такъв вид обиди и оскърбления – И смятам, че всички европейски граждани съответно трябва да бъдат еднакво предпазени. Техните права са едни и същи. И за това искам да ви призова да работите по създаването на такъв вид законодателство и транспонирането му в държавите членки. Благодаря, каза председателя. Гледам резултатите от реакциите в Twitter, затова така се разсеях за момент. Гледа малко виновно Ана, защото е трудно човек да прави много неща наведнъж, да гледа Twitter, да председателства и така нататък. Така че Сесил сега ще вземе думата по този кръг идеи. Много благодаря. Аз взимам отношение по този въпрос, защото аз самата съм много отдадена на тези въпроси и тези въпроси всъщност е, лично мен са ме засегнали. Аз съм била жертва на дискриминация. Съгласна съм с много отказаното от Ана. Абсолютно съм съгласна. Първо, трябва да дефинираме какво значи подстрекателство към омраза, към ненавист. Тук, разбира се, навлизаме на територията на дебата за свободата на словото. Трябва да уточним докъде може да стигне толерантността и откъде нататъка не. Не само в Европа, включително и тук в парламента сякаш сме загубили уважение към другия и смятаме, че това ни е позволено, защото имаме свобода на слово, свобода на израз. Е, тук трябва малко да си поставим, да се запитаме нас самите дали това наистина е така. И ще получим различни видове отговор от това кой каква чувствителност има и в какъв контекст живее. Затова е, нека да не си мислиме, че това ще бъде лесно да се разреши но не трябва да се отказваме от опитите. Когато има дискриминация, когато се разгаря омраза, стига, се стига до насилие. И насилието обикновено е от страна на силните по повод на слабите. Слабите не могат да се защитят. И не винаги защитата е свързана с мускули и ритници. Става дума за юридическа, за правна защита. И не винаги човек може да се защити, защото просто не познава правата си. Какво можем да направим ние тук? Много от чутото вече днес от вас е част от нашата работа и изразено в две директиви по-конкретно, които може би трябва отново да бъдат преразгледани и евентуално преработени. Във всяка държава нещата са различни. Не всички държави са разтълкували директивите по еднакъв начин. Директивата против дискриминацията в момента е блокирана в съвета. Бих искала да формулирам извод за това как смятам, че трябва да работим. На първо място, просветна кампания. И просветна кампания сред младежите, по училищата. За това как можем да се обучаваме и образоваме в тази област. Разбира се, и съвременните електронни средства могат да бъдат привлечени. Сега, нещо друго. Има мрежа градове, които участват в междукултурния диалог. Диалога между култури възприят като мост между цивилизации. Това е предложение на съвета на Европа. Благодаря. Благодаря. Ние основахме една група за борба с расизма, на която Сесил е председател е, имаме и група LGBT също, е, която включва депутати по, от парламента. Е, сега усещам натиска от много депутати, които искат да се изкажат, което говори за успеха на тази инициатива, но тук, нарушавайки правилата, ще дам думата на е, депутат номер 8 Хелга Стивенс. Dank u wel, voorzitter. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги и младежи, бих искала да реагирам на някои от е, е, коментарите ви тук. Интересно е това, което чувам от вас, е, свързано с предложение, колкото до предложението за Европейския омбудсмен по въпроси на младеща, до идеята звучи добре, но, но ако трябва да продължи работа по този младежки омбудсман, ще трябва тогава да въведем, да създадем пости за омбудсман за хора с увреждания и така това не е особено добре, защото категоризираме хората, създаваме категории. Важно е да, разбира се, важно е да има една посредническа е, служба, служба за решаване на спорове, защото действително явяват се понякога въпроси, свързани с дискриминиране на хора, хора с е, е, увреждания може да има дискриминация по отношение цвета на кожата, различен вид дискриминация съществува и тези случаи се довеждат до... За тях се сезира един и същ човек, едно и също лице, омбудсмана. И аз мисля, че неговата неговите правомощия са да е, проследява жалби и да ги предава нататък е, до съответната инстанция или държава. Това е важно. Е, важно е хората бързо да се ориентират, да знаят към кого да се обърнат. Защото ако почнем да делим службата на омбудсман, ще е по-трудно да се ориентират подаващите жалба към кого да се обърнат. Сега, раз... колкото до разпространяването и на, на стройването срещу други и насаждане на омраза, разбира се, съм против това, но как да се дефинира това понятие? дали е, Европейския парламент трябва да реши кое е приемливо и кое не. Е, а по-скоро е, трябва да видим кой решава, защото нещо, което е приемливо за един, може би не е приемливо за друг. Така че ако не влезем в тези дискусии, нещата стават много сложни. Сега, принципите са ясни за всички, всички се обединяваме около тях. Свобода на израза, на изразяване трябва да е гарантирана, но трябва да погледнем разумно на нещата, малко здрав размисъл, как става здрав разум, извинете, как става, да видим как става това на, на практика. Разбира се, ето насъскването на, на, на, е, към насилие е неприемливо за всички. Това е очевидно и ясно. Обсъждахме малко преди това положението в Унгария и ако четем европейс... договорите за създаване на Европейския съюз, ще виждате, че там пише Европейския съюз отговаря за е, държавите членки. Европейския парламент играе също роля в това, но комисията отговаря за изпълнението на е, законодателството. Без изменение с, е, в договора е, нищо не може да стане. Държавите членки допълват и поправят договора. Парламент, парламента може да сърчава, да, да настоява пред националните държави да го правят, но, не би, но има процедура, която трябва да се следва ако обичате, колеги, само по една минута, защото изоставаме с времето. Бързо по една минута и след това последната минута на Орика, която също е нашия вице-председател, заместник председател и отговаря за тези въпроси. Набързо. Благодаря за вашата е, щедрост, господин председател е, сега е, искам да благодаря за това, че сте тук на това заседание конкретно по два въпроса. Първо, самата идея да се насърчава младеща, да се превърне е, младеща в някаква отделна институция, да се създаде такъв е, е, омбудсмен, трябва е, да ви е, е, кажа за е, едни чудовищни неравнопоставеност не, не, не е, между държавите членки. Е, е, всякаква такава инстанция ще задълбочи неравенството е, по отношение на младежи, на хора, на безобидни, на възрастни, на хора с увреждания. Така че е, разбираме основанията за вашето предложение, но трябва да имаме за предвид, че тук не става дума само за специален е, институт, е, създаването на такава функция, но и за политика. Една политика, която е самото, която дава смисъла на Европейския съюз. След това речта, говоренето, което насажда омраза, е, в тази комисия става дума и многократно за включване на законодателство срещу е, насаждащи омраза е, реч и политика, която подстрекава към ненавист. Това е сериозно трансгранично правонарушение трябва наистина да се е, обединим около едно е, общо понятие. Каква е границата е, на за да не. от коя граница нататък трябва да се забрани слово, което насажда омраза. Um, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко казва госпожа Луначек. И слушах много внимателно това, което казвате вие тук. И всъщност тук в Европейския парламент също има представителство на всички хора в Европейския съюз. Има хора, на които са с различни увреждания, има хора, които са с различен цвят на хората. Има хора като мен. Аз съм лесбийка и аз съм една от представителките, които се борят именно за правата на групата ЛБТИ. Така че е много важно да се работи чрез асоцииране, чрез сътрудничество за да можем всички заедно да се изправим срещу дискриминацията. момента, от 2009 година вече ясно заявил това, но въпреки това миналата седмица в моята столица, в, в столицата на моята държава, Австрия, в Виена, две млади момичета бяха изхвърлени от едно кафене, защото са се целунали вътре. А, така че виждате, а, Разбира се, след това последваха масови протести и е, едва ли ще има подобен такъв случай в това кафене. Но се случват такива неща. Е, и за това, за това е крайно важно да е, работим заедно в съюз срещу дискриминацията. Благодаря много, Орике. Давам думата на младите хора до мен за заключителни думи. А, но преди това нека да кажа, че ще продължим заседанието си в 3 часа. Благодаря отново на преводачите, които остават тук малко по-дълго. Благодаря ви за вниманието и за професионалната работа. Орике, благодаря много и на теб, и на останалите колеги, които бяха силно ангажирани с това младежко събитие. Аз съм по-малко запознат с темата, така че благодаря, че ми помогнахте и е, сега давам думата на вас. Последната дума е у вас, а не у депутатите. Озарис. Заповядай след това Александра и Стефан. Заповядай, Озарис. Благодаря ви много, че ме изслушахте. Благодаря, че реагирахте на моите предложения. Много беше добър въпрос за това дали се налага да има омбудсман на европейско сметка, когато говорим за преодоляване на изказванията, подклаждащи омраза и на подобни настроения, най-важното се постига в образователната система и за това трябва да се работи с училища. Всъщност това вече се прави от неправителствени организации Създават се условия младите хора да учат толерантност на практика, на толерантност към хора от други култури, толерантност към хора с различна сексуална ориентация, но също времено не всички хора имат достъп до такива възможности. Не всички младежи. Затова може би не е лошо да предложите на Комисията по култура и образование да има европейски проекти в тази област. Стефан, искаш ли думата? Разбира се, че искам. Типично мъжка черта, казва председателя. О, трябваше да дам на жената последната дума. Но така или иначе давам ти думата. 30 секунди. Нека да благодаря на всички депутати, които останаха тук в залата, а, за да ни слушат. За нас е голямо удоволствие да поговорим с вас и се надявам, че след като приключи заседанието, ще поговорим а, и извън залата, че ще продължим да поддържаме контакт, а, контакти, а, защото а, Европейското младежко събитие беше а, м, изключително а, важно и много силно преживяване за всички нас. Благодаря ви много. Thank you, on, particularly thank you to the members who stayed and participated. You made it an excellent event and to all the staff as well. Благодаря много на всички депутати, действително, които участваха и на всички служители. Благодаря.